Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. Добър ден, колеги. Започваме днешното заседание. Това е последната работна седмица преди вакансията. Затова ви предлагам следната промяна на дневния ред. Точка 17. Структурирания диалог с комисаря Аврамополус ще бъде отложена, тъй като комисарят има а, други спешни задачи. Точка 15. Гласуването за либерализирането на визовия режим за Косово с докладчик Таня Файон от Социалистите и Демократите няма да се проведе днес, тъй като оценката на комисията по останалите референтни стоености все още не е била получена. Има ли възражения по дневния ред? В такъв случай, нека ви посоча, че ще има превод на всички езици, освен на датски, латвийски, хърватски и ирландски. Endorsement of coordinators recommendations. Ще трябва да одобрим решенията на препоръките на координаторите съгласно правил 205 може да видите бележката от заседанието от 21 юни 2018 година. Бележката от заседанието на координаторите от тази дата може да бъде открита сред документите за заседанието. Имаме дълъг списък от докладчици Кинга Гал от НП, докладчик по предложението за директива на съвета за създаване на европейски пътнически документ за спешни, спешни случаи. Госпожа Холмайер от НП е номинирана за докладчик по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на Фонда за вътрешна сигурност. Таня Файон от Социалистите и демократите докладчик за предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаването като част от ам, интегрирания фонд за управление на границите на инструмента за финансова подкрепа. Мириам Дали, докладчик по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на фонд за убежище и миграция. Жозеф Вайденхолцер, докладчик по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на програмата Правосъдие. Бодил Валеро от Зелените за докладчик по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на програмата за правата и ценностите. Лаура Ферара от EFDD за докладчик по предложението за решението за прилагане на съвета за одобряване на сключването на споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания. Докладчици по становища. Яруин Ленърс от ТНП за докладчик по становище по предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на програмата за цифрова Европа за периода 2021-2027 година. Еруин Ленърс от НП за докладчик по становище по предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване като част на интегрирания фонд на инструмент за финансова подкрепа за гранично оборудване. Сурая Пост, докладчик по становище по предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд. Сорая Пост за докладчик по становище по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за Европейския социален фонд Плюс. Жозеп Мария Терикабрас от Зелените и Ефей. Са докладчик по становище по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Бодил Валеро от Зелените за докладчик по становище по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за инструмент за предприсъединя... на помощ. Алке Зилстра за докладчик по становище по предложение за а, регламент за определяне на общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, за Европейския социален фонд Плюс, за Кохезионния фонд, за Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях, както и за Фонда за обежище и миграция, Фонда за вътрешна сигурност, Инструмента за управление на границите и на визите. Дали членовете на комисията подкрепят тези препоръки на координаторите? Не виждам някой да възразява. Точка трета Делегирани актове и актове за изпълнение. Проекто решение за изпълнение на комисията за приемането на работната програма за 2018 година и за финансиране на дейността и спешна помощ подкрепата за, в областта на полицейското сътрудничество, предотвратяване и борбата с престъпността и управлението на кризи. На 27 юни 2018 година Европейския парламент получи решение за изпълнение проекто решение за изпълнение на комисията по отношение на работната програма с 2018 години за финансирането на действията на Съюза и спешните действия в рамките на Фонда за вътрешна сигурност, инструмент за финансова подкрепа в областта на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с тероризма и управлението на кризи. Основният акт е регламент 514 от 2014 година. Получаването на акта за изпълнение вече е факт и то бе разпространено на всички членове на Либе на 25 юни 2018 година бе въведен и вътрешен крайен срок за внасяне на възражения. Ако някой има възражение, моля да се обърне към секретарията на Либе преди 10.7, т.е. утре 12 часа. Председателят заедно с председателят на ЕКОН изпрати съвместно писмо до комисаря Юрова, с което изисквам преди лятната почивка да бъдат предадени потенциалните делегирани актове във връзка с идентифицирането на а, стратегически високорискови пропуски от страна на трети държави. Електронно гласуване, точка четвърта. Ще гласуваме утре в 9.50. Здравейте, добре дошла. Така че, моля ви, утре в 9.50 да вземете с вас картите си за гласуване. And uh, now I know that there is a announcement. Сега е, доколкото разбирам, преводачите са изготвили съобщение, което искат да отправят към членовете на комисията. Моля, заповядайте преди да продължим. С дневния ред. Съобщение от преводачите. Днес е 35-я ден от протестните ни действия срещу едностранно наложените ни неравновесени и несправедливи условия на труд от страна на администрацията на парламента. Със съжаление, ви осведомяваме, че днес съседанието ще приключи точно в 18.30 часа. Благодаря ви за вниманието и разбирането. Signaled, Доколкото разбирам, това беше посланието на преводачите. Точка трета. Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация доклад във връзка с текущите преговори. На 20 юни Коре Пер взе решение относно компромисния текст по този е, регламент, благодарение на усилената работа на нашия докладчик госпожа Гризбек. Госпожо Гризбек, желаете ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие днес след обед да ви представя съгласието, постигнато на тристранна среща във връзка с взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Това е европейски инструмент за сътрудничество, който е изключително полезен и изключително важен, за да се борим с финансирането на тероризма и организираната престъпност. Всички знаем какво е настоящото положение. Става ясно, че 1% едва от печалбите от престъпна дейност биват конфискувани, а останалата част не. Бих искала да благодаря на всички колеги и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество и работата им по време на преговорите. Преговори, които се оказаха по трудни от очакването. Бих искала да благодаря и на екипите на комисията и на съвета. Въпреки многобройните пречки, все пак работихме в дух на сътрудничество, преследвахме една обща цел, именно създаването на ефективен инструмент. Междуинституционалните преговори започнаха в края на януари 2018 година след гласуване в парламентарната комисия. Бяха организирани 6 тристранни срещи и бе прието временно а, споразумение през юни. Нека да се спра на основните цели, които преследваше нашия екип. Нашата червена линия по време на междуинституционалните преговори беше свързана с въвеждането на клауза за непризнаване на базата на основните права. Нашата червена линия се споделяше от целият екип от докладчици в Сянка. Първата ни цел беше свързана с правната форма на настоящия инструмент, също както комисията, така и ние искахме да имаме регламент като законодателен акт. Задачата съвсем не беше лесна, защото съвета в началото не желаеше да имаме регламент. Втората цел – спазването на основните права – да кажа нещо и в това отношение, защото от тук започнаха трудностите. В нашата парламентарна позиция ние приехме клаузата за непризнаване на базата на основните права във връзка с обезпечаването и конфискация, само дето нито в предложението на комисията, нито в предложенията на съвета не се предвиждаше подобна клауза. Съвета първоначално се противопоставяше. Три тристранни срещи, многобройни заседания между тези тристранни срещи бяха посветени на темата и в крайна сметка се стигна до клауза за обезпечаване и конфискация, в която ясно се упоменават основните права и ясно се упоменава хартата. Бих искала да благодаря още веднъж на колегите за проявения дух на сътрудничество и на разбиране. Още от член първи имаме препратка към принципа на пропорционалност и на необходимост. На трето място работихме по по-добрите процесуални гаранции. Преработихме дефиницията на affected persons – т.е. лицата, които са засегнати от съответните решения, въведе се задължение те да бъдат информирани, за да имат възможност за ефективно обжалване. Четвърта цел за нашия екип – бърз и ефективен инструмент. В това отношение, по отношение на сроковете, парламента беше много амбициозен, добавихме много крайни срокове, ще ви спестя подробностите, с които разполагате в документите пред вас – не можахме да постигнем всичко, което ни се искаше в това отношение. Но що се отнася до различните етапи на производството, въведохме термина without delay, за да дадем възможност на компетентните органи бързо да приведат в изпълнение решенията. И накрая, отново във връзка с сроковете, регламента въвежда срок от 45 5 дни за признаването и изпълнението на решенията за обезпечаване и конфискация. Съвета искаше срок от 60 дни, компромисът беше 45, на който се спряхме. И накрая последната цел оптимално управление на замразените активи и повторното използване на конфискуваното а, имущество за целите на общественото благо голямо място отделихме ние на жертвите, включително и по отношение на управлението на конфискуваните активи и това бе отразено в окончателния текст, защото според нас е много важно да има компенсация за жертвите. След определен брой заседания успяхме да постигнем да може конфискуваните активи да бъдат повторно използвани от централизирани и компетентни органи в това отношение, като трябва да има и обезпечение за близките на полицейските служители. Относно влизането в сила, известно сме разочаровани, искаше ни се регламента да влезе в сила малко по-бързо, но в крайна сметка компромисът беше до 24 месеца, защото съвета каза, че държавите членки трябва да разполагат с необходимото време за да приложат законодателството. Не е идеално положението, но в крайна сметка е важно законодателството да се приложи рано или късно. Благодаря на всички колеги за подкрепата за работата им, за конструктивността им. Разполагаме с един солиден законодателен инструмент под формата на регламент, който ще бъде ефективен, ще бъде по-справедлив и ще предлага по-добри гаранции по отношение на основните права. Това е накратко. Това са накратко основните цели, които изработихме заедно с съвета с подкрепата на комисията. Благодаря ви, госпожо Крисбек, за работата по този много важен доклад. Виждам, че госпожа Макова иска думата. Благодаря, господин председател. Няколко думи. Това или беше регламент? с цел посилване на капацитета за борба срещу финансирането на тероризма и отрязване на източници на финансиране на терористичните организации в Европейския съюз. Мисля, че инструментът може да е много по-ефикасен и бърз. Също така е в унисон с директивата от 2014 за конфискацията на имущество – Въведени са допълнителни основания за взаимно признаване на решение за конфискация и замразяване. Що се отнася до конфискацията, в предложението на комисията Fide Party е заменена с Affected Person. Какво пише в директивата за обезпечаване и конфискация от трети страни? Там е записано – конфискация от трети страни може да бъде извършена, ако става въпрос за дарение, ако продажната цена на третата страна е под пазарната стоеност или ако има друга индикация, че прехвърлянето на имуществото е извършено с цел избягване на конфискация. Нищо от този текст не фигурира тук, за да бъде изпълнена тази разпоредба от директивата, което е много жалко според мен. Има и срокове за изпълнение и признаване на решенията за обезпечение на конфискацията, които са по-дълги от тези предложени от комисията. От 30 на 45 са увеличени, което означава, че ще има забавяне при признаването и изпълнението на решение за обезпечаване и конфискация. Първо има обезпечаване, след това конфискация. Мисля, че всичко трябва да тече много по-бързо, защото иначе, в крайна сметка, на името на осъденото лице може да не се водят никакво имущество – в момента на постановяване на решението за обезпечаване и конфискация от страна на съда. Ще спра до тук. Само искам да кажа, че много ми се искаше този инструмент да бъде по-ефикасен. Благодаря, госпожо Макове. и Госпожо Гриспек, искате ли да вземете отношение по казаното? За една минута, заповядайте. Много добре слушах коментарите на колежката. И аз би искал да се отиде по-далеч по някои въпроси, но ние работихме усърдно, за да се намери равновесие. Така че много добре изслушах желанията на госпожа Маковей за областите, които трябва да бъдат подсилени, но беше много трудно да се постигне равновесието. И трябваше да се направят съответните отстъпки, за да <clears throat> в работата с съвета. Значи, не става въпрос за борба. Аз казах, че съжалявам. Защото вече имаме в сила директиви за обезпечаване и конфискация, което не е транспонирано от много държави членки или е погрешно транспонирано. Но това е друг въпрос. Проблема тук е, че след като е постановено съдебно решение за конфискация на имущество от осъденото лице, всичко трябва да тече бързо. Бързо. Защото проблема не е с лишаването от свобода. Проблема е с събирането на имуществото. Това е проблема. Събирането на имуществото и включване на тези суми в бюджета. Тук говорим за милиарди евро. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Знам, че взимате през сърце тази тема, тъй като сте работили по нея по време на предишния парламентарен мандат. Така един, че утре ще има гласуване. И мисля, че госпожа Гризбек също иска да се отиде по-далеч, но всичко опира до пресечна точка между това, което искаме да постигнем и това, което е възможно. И така, гласуването по текста е предвидено за утре. Гласуването ще започне в 9.50 сутринта. А сега, четвърта точка. Дискусия с Катрин Дебол, изпълнителен директор на Европол. Удоволствие да я видим в нашата комисия. Госпожа Дебол бе назначена и пое длъжността изпълнителен директор на Европол на 1 май – Искам да приветствам с добре дошла в нашата комисия, която работи много активно по темите в нейния ресор. И така, госпожа Дебол, заповядайте за 10 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа. За мен е чест е, да бъда тук в комисията Либе в качеството ми на изпълнителен директор на Европол. Днес се навършва точно 70 дни, откакто бях назначен на длъжност в Европол. Благодаря ви за възможността да споделя с вашата комисия, която е едно, едно от нашите най-важни институционални заинтересовани страни, първите ми впечатления от новата роля. На първия ми ден в Европол аз работя за постигането на всяка една от целите, които обявих на 29 януари по време на изслушването ми в комисията Либе. Мога да ви уверя, че ще продължа да работя активно по тези цели през едните седмици и месеци. Един от първите ми приоритети е да разбера потребностите, очакванията и притесненията на основната целева група на Европол – правоприлагащите органи в държавите членки. През изминали 70 дни се срещнах с министри, повече от 20 ръководители на полицейски служби, експерти и много ръководители на други правоприлагащи органи, като е директори на митниците в няколко държави членки. Като директор на Европол искам да знам какво очакват тези национални органи от Европол. По-конкретно искам да реагирам по-ефикасно на оперативните им потребности и да отговоря на техните стратегически потребности, за да могат да предвиждат по-добре бъдещите заплахи. След дискусии с мнозинството от държавите членки могат да потвърдят, че националните органи са много доволни от помощта, която получават от Европол. Положителният отзвук обръща внимание на денонощната наличност на оперативно подпомагане. На второ място експертният опит на Европол в специализирани области и най-вече киберпрестъпленията, тероризма и наркотиците, помощта на Европол, която се оказва по места по време на разследванията, водени от държавите членки. Но ръководителите на полицейски служби и на митници също така ми казаха, че има области, където Европол може да осъществи още по-голямо въздействие. Моята цел е да се задълбочи това сътрудничество. Националните ръководители на правоприлагащи органи ми помолиха да подобрим нашия аналитичен капацитет. Кап- да предоставяме по-техническа експертна помощ, да направим така, че дейностите по МПАКТ, те, които касаят приоритети за борба с престъпността в Европейския съюз, да бъдат съответно свързани с националните дейности и също така да се улесни комуникацията между правоприлагащите органи в Европа. Заседанието на Европейската ръководители на полицейски служби, което се организира от Европол през септември, ще е възможност да представим нашите констатации и да обсъдим следващите стъпки. Друг важен аспект от тези първи седмици в новата ми длъжност е сътрудничество с други агенции в сферата на правосъдие и вътрешни работи. Това сътрудничество се разрасна през последните години и искам то да бъде задълбочено допълнително. Моята цел е да се осигури допълняемост, но също и гъвкавост. Рамката за междуведомствено сътрудничество трябва да стане по-бързо реагираща и ефикасна. Вече се срещнах с няколко ръководители на агенции от правосъдието и вътрешните работи – Срещнах се с председателя на Евроюст, изпълнителния директор на ЦЕПОЛ, директора на Агенцията за основните права, ЕОЛИСА, Европейския институт за равенство на половете и дипломатическата служба. Срещнах се и с изпълнителния директор на Frontex. И много нагледен пример е, че за първи път ще проведем съвместно заседание на управителния съвет на Frontex и Европол през октомври, за да обсъдим въпрос от общ интерес. Всички тези агенции обсъдихме въпроса как можем да задълбочим сътрудничеството си в оперативен и стратегически план. Смятам, че има много добро сътрудничество между агенциите и силна воля за задълбочаването му. Европол ще е председател на мрежата на агенциите в правосъдие и вътрешен ред през 2019. Този формат представлява допълнителна възможност за силване на сътрудничеството и определенето на синергиите между агенциите. Като всеки назначен на длъжност, през тези първи седмици в Европол искам да науча повече за моята организация, нейната структура и процедури. Аз започвам да опознавам ролята на колегите и тяхната работа. Това е много важно за мен. Ето защо аз започнах поредица от опознавателни срещи в рамките на Европол, за да науча повече за колегите, като се срещна в неформален план с тях в обичайната им работна среда. Тук имам сходни впечатления, както с ръководители на националните правоприлагащи органи, Виждам, че Европол е много добре работеща организация с опитен и мотивиран персонал. Хората ми казаха, че тяхната мечта е да работят за Европол и да служат на европейските граждани за постигането на повече сигурност. Много служители имат специализиран експертен опит, да речем декретиране на данни или разкриване на нарколаборатории, който опит използвахме наскоро при съвместна операция с испанските органи, където разкрихме една от най-големите нарколаборатории в Испания. Миналата седмица в Кози Европол представи 10 мерки за засилване на борбата срещу трафика на мигранти и вторични премествания на мигранти. Тези 10 области ще бъдат представени и тази седмица по време на неформалния съвет по правосъдие и вътрешни работи в Инспрук. Относно миграцията, Европол играе много важна роля по отношение на един от най-належащите проблеми днес, а именно трафика, експлоатацията на мигранти, включително и на деца. Този престъпен пазар си остава един от най-доходоносните пазари и е тясно свързан – с други форми на престъпления, като трафик на наркотици и пране на пари. Основните задачи на Европол са да подпомага разследванията, които се водят от националните правоприлагащи органи. Тази година Европол подпомогна редица знакови разследвания, включително и тези свързани с убийствата на разследващи журналисти журналисти в Малта и в Словакия. Европейския парламент има категорична позиция и призова за по-голяма роля на Европол в тези разследвания. Малко след началото на националните разследвания и Малта и Словакия поискаха помощ от Европол. Нашите дейности в това отношение продължават. Сътрудничеството с националните полицейски структури продължава и е ползотворно. Ние ще продължаваме да подпомагаме Малта и Словакия до толкова, доколкото е възможно. А, що се отнася до предизвикателствата пред Европол? Кои са те? Смятам, че едно от основните предизвикателства пред Европол по-настояще е свързано с ресурсното обезпечаване. Ние сме изправени пред нови оперативни предизвикателства и все по-голям обем данни. И Европол се нуждае от увеличено ресурсно обезпечаване, за да поддържа IT инфраструктурата и аналитичните си възможности на най-високо равнище. Също така, кадровата обезпеченост трябва да отразява нарасналата работа и все по-честите заявки за подпомагане от държавите членки. През феврари управителният съвет прие проекто бюджет, който предвижда необходимото ниво на обезпечаване. За съжаление, сегашното предложение за Европол в рамките на цялостния проекто бюджет за Европейския съюз за 2019 не отговаря на потребностите на Европол. В същност, в реално изражение имаме намаление на средствата спрямо бюджета за 2018. В разговорите си с националните ръководители на полицейски служби и други органи и митниците, многократно чух, че Европол е едно от най-ефикасните и добре функциониращи оперативни средства на Европейския съюз. В това съм се убедила и лично, Струва ми се, че има консенсус, че Европол трябва да инвестира в инструментите си за сигурност, включително и Европол. Но като нов изпълнителен директор на Европол и от името на Европол, аз съм доста притеснена от разминаването между първоначалното предложение на Европол, така както бе прието от държавите членки и управляващия съвет, и сегашното предложение за бюджета на ЕСА за 2019. Говорим за дупка, която се равнява на 21 милиона евро и 38 щатни бройки. Тази тенденция е потвърдена и в предложенията за многодишната финансова рамка за периода 2021-2027, която не предвижда съществено увеличаване на ресурсното обезпечаване на Европол. Ако не се предприемат коригиращи мерки и не се осигурят съответните ресурси, и текущите и планираните инициативи в редица области ще бъдат отрицателно и негативно засегнати. В крайна сметка това ще се отраси и върху оперативните възможности на Европол. Ние всички приехме да имаме служители в Италия и в Кърция за вторичните проверки за сигурност. Приехме да имаме служители за връзка в Западните Балкани – Набирането на тези лица стана миналата седмица. Всички сме съгласни, че декретирането на данни и подпомагането на държавите членки в тази област е нещо, от което има въпиюща нужда. И като директор на Европол, аз призовавам за устойчив бюджет в тези области. През 2017 Европол подпомогна 20 000 национални операции сериозно увеличение спрямо 2016. Увеличаваме бройката да нарасне. Ние се нуждаем от ресурсно обезпечаване, за да подпомагаме разследванията на държавите членки в областите тероризъм и борба срещу изпирането на пари. Нуждаем се и от IT обезпечаване. И предполагам, че разбирате с, с нарасналото търсене за нашите услуги и с сериозната дупка в нашия бюджет, ние изпитваме сериозни притеснения. Европол допринесе много за засилване на своята дейност, както стана агенция на Европейския съюз през 2010-та. По редица поводи парламента предложи допълнително ресурсно и кадрово обезпечаване на Европол, за да може да се справи с проблемите със сигурността, пред които е изправен. Искам да благодаря на комисията Либе която играе много важна роля в развитието на нашата агенция през последните години. Приветствам и доклада по една много важна комисия, специалната комисия по тероризма. Приветствам решението на съвета и на парламента да се даде мандат на комисията за преговори по оперативно споразумение за сътрудничество с поредица от трети държави. Дами и господа, аз ще ви помагам колкото се може повече подпомагане в областите, които са в нашия ресор. Сигурно съм, че някои от вас имат въпроси към мен. Няма да навлизам в повече подробности. В заключение искам да се спра на моите приоритети. Ние трябва да сме наясно с очакванията на прополагащите органи. Трябва да предоставим възможно най-добра оперативна помощ Аналитичните и технологичните възможности са също много важен приоритет. Трябва да обезпечим необходимите ресурси за нашето развитие по време на моя мандат и трябва да е на лице прозрачно сътрудничество, открити дискусии. Това е много важно. Искам също така да подчертая за пореден път значението, което предавам на отношенията между Европол и Европейския парламент и моята готовност да ви помагам. Благодаря ви за поканата. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Много ви благодаря. Госпожа Бол, мисля, че много и ясно и открито вземате позиция по бюджетните и други проблеми на Европол. Започваме с списъка на пожелалите да, се, да вземат думата. Започваме с господин Диестемер. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо изпълнителен директор на Европол. Добре е дошла сред нас. Изминаха 70 дни от встъпването ви в длъжност, за което ви поздравявам. В изказването си се съсредоточихте върху три основни елемента, цели, приоритети и средства. Първо, целите. Защо? Всички знаем кои са вашите цели. Представихте ни ги по време на предишното си изслушване и в момента се опитвате да постигнете тези цели. А сега няколко коментара от моя страна относно предизвикателствата, пред които сте изправени и недостига на средства. Права сте. Европол има нужда от допълнителните 38 щатни поста и допълнителните средства, за които настоявате. Защо? Защото информационните технологии, информационната база данни на Европол е съществен елемент в функционирането на агенцията. И не може а, отделът за IT да не разполага с нужните средства. И в миналото вече сме имали проблеми с проекти, които не са били ефективно изпълнени поради а, недостига на средства от гледна точка на IT технологиите. На второ място смятам, че е добре, че сте срещнали вече с 20 от ръководните кадри на полицейските служби и с почти всички ръководители на правоприлагащите агенции на държавите членки. Това е много важна част от вашия мандат. Важна е част от вашият а, а, мандат е и техническата подкрепа, както и добрите взаимоотношения с Европейски парламент. Припомням ви колко важна е прозрачността и фактът, че има интерпарламентарна група по прозрачността. Всичко това са много важни аспекти. Както вече знаете, през месеца септември е предвидено третото, предвидено третото заседание на парламентарната група за контрол Въпросът ми е какво смятате вие за тази група за парламентарен контрол? И в заключение, както знаете, миналата седмица приехме препоръки за споразумението между Европол, Марокко, Ливан, Египет, Алжир, общо 8 трети страни. Каква е вашата позиция? Какво смятате за тези оперативни споразумение или споразумение за оперативно сътрудничество. Благодаря ви, госпожа Гомеш има думата. Благодаря ви, госпожо изпълнителен директор. Аз също и благодаря за присъствието днес сред вас. Споделям в голяма степен на изказаните от вас безпокойства, а именно бюджетът на Европол намалява, а едновременно с това задачите, които, които, на, които, които на агенцията, се увеличават. Благодаря ви за предупреждението, което отправихте към нас. Разбира се, ние носим част от отговорността в рамките на бюджетните преговори с, с съвета и комисията. От а чутото от на националните правоприлагащи агенции. Останах с впечатление, че те много високо оценят работата на Европол и наистина е много жалко, че в области, където има такива полезни взаимодействия, области, където Европол може да помогне активно, в борбата с организираната престъпност и всички форми на престъпност, включително и на терористична дейност. Държавите членки явно си дават сметка въобще за какво става дума и какво е под залог. И а, тук говоря за една от препоръките на Европол, препоръка и на Европейският парламент, за който настоявахме в а, в рамките по петата директива за борбата с прането на пари и това беше предложение, което възпрепятства съвета. Става въпроса за отделите за финансово разследване. Ако държавите членки действително смятат сериозно да се борят с, с тероризма, те трябва много сериозно да подходят и към борбата с, с изпирането на пари и организираната престъпност, което разбира се е, е основно се възползва от дейностите по пране на пари. И действително трябва да се работи на равнището на Европейски съюз. Голяма част от сътрудничеството вече се осъществява неофициално, но трябва да се осъществява и по официални пътищата. Въпросът ми е има ли някакъв напредък и къде са според вас са предизвикателствата, особено като си има предвид, а, а, че а, все повече и повече е, се сблъскват е, с е, криптовалути и не знаят как да се справят с този проблем. Аз знам, че криптовалутите често се използват от организираната престъпност и за финансиране на тероризма. Няма да ви задавам конкретни въпроси. Споменахте разследванията в Малта и Словакия за разследванията на убийства на журналисти. В този случай националните власти поискаха помощта на Европол. Но знаем поне от следването в Малта, че имаше ограничения наложени на това сътрудничество, ограничения проистичащи от самият мандат на Европол. Не знаете, че Европол не бива да надхвърля препоръченото или по-скоро пожеланото от националните компетентни органи. В случаите, когато националните компетентни органи не искат Европол да надхвърля този свой мандат, се стига до блокаж, както се случи в Малта, който пък според мен поставя под въпрос репутацията на Европол. как вие гледате на този въпрос? Знам, че вземате поста си едва от 70 дни, но а, съм убедена, че служителите ви са сподели с вас своите впечатления. Благодаря ви. Дам думата на госпожа Макове и ще ви помоля да се придържате към две минути за задаване на въпросите си. Госпожа Накой, благодаря ви. Тук ще наложихте ограничението за две минути за изказване. Най-напред бих искала да ви поздравя за новата позиция, която заемате. Бих искала да ви пожелая и успех. Според мен Европол е бъдещият Интерпол на Европейския съюз. Европол вече е, но за бъдеще все в по-голяма степен ще се превръща в най-важната агенция Европейския съюз за борба с тероризма, тежката организирана престъпност, трансграничната престъпност и т.н. Тоест, стигнахме до засилване на мандата на него е полза да може той да се бори и да работи за подплатяване на този вид престъпност. А сега по-конкретно най-сериозният проблем според мен е свързан с бюджета. Както каза колегата Анна Гомеш, много е трудно да, разбер, да разберем защо бюджетът за 2018 година намаля с 8 милиона в сравнение с е, бюджета, извинете, защо се предвижда намаляване с 8 милиона на бюджет за 2019 в сравнение с 2018 година, като се има предвид, че правомощията и задълженията и работата на Европол като цяло се увеличава. Говорим за борба с киберпрестъпността, предотвратяване на терористични нападения, борба с тежката организирана престъпност, трансграничните измами. Така че имам някои въпроси за предвиденото съкръщаване с 8 милиона на бюджета ви за 2019 година. Според вас от кои свои дейности ще трябва да се откаже Европол заради тези бюджетни съкръщения? И дали някои от тези дейности вече са предвидени за 2019 година? Третият ми въпрос. Кои са финансовите нужди и приоритети на Европол за бюджета за 2019 година. Или казано с други думи, от какви средства се нуждае Европол, за да изпълни приоритетите си? Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо и. Госпожа Интвелт има думата. Благодаря ви. Господин е добре дошъл отново в комисията Либе. За втори път сте сред нас. Имам два конкретни въпроса, които следват от изказването на госпожа Гомеш, а именно разследването на убийствата на журналисти в Малта и Словакия. Споменахте, че има добро сътрудничество и че местните власти са удовлетворени от вашата помощ, но не смятате ли, че това изказване е доста скромно предвид много обезпокоителните признаци? На първо място толкова месеци след убийствата все още не, няма дори наченки на някакво обяснение, поне не за общественото мнение. Тоест, двама журналисти са убити и а, убийствата все още не са разкрити. Поръчителите на убийствата, извършителите им все още не са разкрити. Така че не смятате ли, че е прекалено недостатъчно да заявите Осигурява техническа помощ, но това не е достатъчно. Подаде оставка началникът на полицейските служби в Словакия, поставя се под въпрос ефикасността на полицейските служби в Малта. Конфискуват се активи и разследващи материал на журналисти в Словакия. Питам се дали Европол разполага с допълнителна информация в това отношение. Твърдите, че Европол подпомага Словакия и Малта в възможно най-голяма степен. В коя област имате нужда от повече правомощия или от повече засилване на мандата ви. Има, в някои случаи има проблеми с независимостта на съдебните власти, случаи, в които има съмнение, че са самите правоприлагащи власти са заместни в случаи на пране на пари или на корупция. Така че какво значи всичко това за вашата конкретна ежедневна работа по обмен на информация, например в рамките на звената за, финансови, за финансово разузнаване? Всъщност вие самите знаете, че част информация, която постъпва в вашата система, може би не е надежна. Как се, може да се справите с този проблем? Благодаря ви, господин Стеховски има думата. благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Дебо, за присъствието днес сред нас. Тук съм в дясно. Разполагам само с две минути, така че ще ви задам само три конкретни въпроса. Първо, преди две години вашия предшественик заяви следното пред нашата парламентарна комисия – Той заяви, че ще се бори с измамите с е, километропоказателите. Това е много широко разпространена измама в а, целия Европейски съюз. В Белгия, например, има закон, който ефикасно се справя с този проблем. Но този вид измами представляват а, загуби в размер на близо 13 милиарда евро ежегодно. Въпросът ми е постигнали ли сте някакъв напредък в това отношение? Можете ли по някакъв начин да ни убедите, че сте положили някакви усилия? Вторият ми въпрос. докладчик в Сянка съм и от комисията по бюджети и винаги съм настоявал за увеличаване на бюджета на Европол и в частност за служителите на Европол, които работят в страни в критично положение, като Либия, например, където страните на Европол се борят срещу каналджиите. И третият ми въпрос. Има ли напредък по обмяната на данни между държавите членки и Европол? Знам, че през 2016 година някои държави членки не предоставяха информация или предоставяха много ограничена информацията. Въпросът ми е има ли някакво подобряване? Очаквам три конкретни отговора на тези три конкретни въпроса. Благодаря ви. И последна думата има господин Депре. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожо изпълнителен директор. Радвам се отново да ви видя малко повече от два месеца след встъпването ви в длъжност. Внимателно ви и слушах изказването ви и ми се струва, че философията, която защитавате за ролята на Европол е много точна. Смятате, че Европол трябва да играе роля на център за обмен на информация. Европол би следвало да играе ролята на център за анализ, център за подкрепа за различни инициативи и център за координация. И смятам, че именно това е правилната философия, т.е. философия, която не навлиза в правомощията на държавите членки, техните компетентни органи, но подобрява ефикасността на тяхното сътрудничество. На второ място, смятам, че е, мога да ви уверя, че напълно споделям е, предлагате ви за повече средства е, за Европол. Знам, че споделят мнението ми колегите от НЕП и съм убедена, че ако обединим усилията на нашите усилия и усилията на Комисията по бюджети, ще успеем да подобрим положението. За съжаление, вие се оказахте жертва на администрацията на Европейската комисия. А след всичко казано, тук искам да задам и два въпроса, свързани с оперативното ви функциониране, свързани с дейността ни в специалната комисия за борба с тероризма. Срещахме с различни експерти и те често споменаваха а, рискът, свързан с криптирането на данни. Ако не се лъжа, бяха отделени специални средства в Европол за декриптиране. Как напредва усилията ви в това отношение и каква, как се осъществява сътрудничеството с държавите членки? И вторият ни въпрос е една от а, трагедиите, която е разтърсила част от а, държавите членки е това, което се случва в а, Средиземно море. Човешката трагедия на мигрантите и доходоносният бизнес на каналчеите. И, и мисля, че всички очакваме Европол да е, започне да играе по-активна роля по този много болезнен за цяла Европа проблем. Какво правите конкретно и как се осъществява сътрудничеството ви с Frontex? Как си разпределяте задачите? Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Госпожо Дебол, имате думата. Thank you. Много ви благодаря за въпросите. Започвам с въпросите на господин Диас Демера. Благодаря ви, че изказахте подкрепа за приоритетите и целите на Европол. Действително имаме проблеми с IT отдела. През последните години поради терористичните опасности и поради каналчиите на мигранти трябваше да засилим функционирането на Центъра за борба с тероризма и Центъра за координация в областта на миграцията, но бяхме принудени да, да направим съкръщения в бюджета ни за IT отдела и добавим някои приоритети за по-малко приоритетни, но този отдел за информационни и комуникационни технологии от съществено значение от техническа гледна точка, но и защото Европол играе хората на информационен хъб, т.е. Е, Европол получава информация, обработва тази информация и, и я предоставя и трябва да запазим водещата си роля в това отношение и съответно трябва да сме в състояние непрестанно да разработваме и да модернизираме IT капацитета си. Така че технологията за нас е от първостепенно значение. Кооперацията ни с GPSG е много важна. Става още в България проведохме първо заседание. Аз бях в качеството си на наблюдател, след което имаше представител на групата в а, управителния съвет и се опитахме да обясним как могат да изглеждат различните методи на сътрудничество между групата и изпълнителния съвет. И според мен би било много добре да има такъв, такава форма на наблюдение и контрол над Европол. По този начин може да се гарантира и по-тясно сътрудничество с парламентите, както с националните парламенти, така и с Европейският парламент парламента и се надяваме тази група за парламентарен контрол да предоставя ценни насоки за Европол. Оставам на ваше разположение за за участие участие на заседанието на тази група. С нетърпение очаквам заседанието и през месец септември. По отношение на сътрудничество, сътрудничество с трети страни, те са много важни за Европол. В момента няма такива споразумения за оперативно сътрудничество с трети страни, а има пряка връзка между въпросите, свързани с вътрешната и външната сигурност на Европейския съюз. Ето защо трябва да работим сътрудничество с трети страни. И много се радвам, че Европейският парламент излезе с насоки към Европейската комисия в това отношение. Трябва да гарантираме, че сме в състояние да предвидим и че разполагаме с възможно най-надежна информация, за да се справим с заплахите за сигурността в рамките на Съюза. Госпожа Бома ще зададе въпроса за Европейските звена за финансово разузнаване и разследванията на убийства на журналисти в Словакия и Малта и хъбовете за криптовалути. От посещените ми в различни държави членки научих, че много държави членки подкрепят Европол, включително и разследванията на, в тъй нареченият тъм, тъмната страна на интернет. Тоест да се идентифицират различните тенденции, да се предвидят надежни обучения за техните служители, дори и за прокурорите те искат да имат по-добра информация за различните злоупотреби с криптовалути и други възможни ресурси в тъмната страна на интернет. Така че очевидно има проблеми в някои държави членки и вече разговарях с директора на ЦЕПОЛ, за да видим какви обучения могат да се предвидят в това отношение. Ако предвидим обучение на равнището на Европол, това означава, че ще имаме по-малко капацитет за оперативна подкрепа. Европейският център за борба с тероризма има много добра експертни познания по криптиране и декриптиране. В момента този отдел е пренатоварен, но работим в държавите членки. Имаме центрове за сътрудничество, в които предоставяме обучение и също така някои държави членки, които имат много добре специализирани експерти в това отношение, да споделят своята експертиза с нас. И също така подкрепяме всички обучения на, в отделните държави членки по тази важна тема. Очевидно е, че трябва да постигнем повече напредък. По въпроса за разследванията в Малта и Словакия, ще, откаж, ще отговоря на тези въпроси малко по-късно. А по въпроса за звената за финансово разузнаване. В рамките на тези звена и има много тесно сътрудничество с правополагащите агенции с цел постигане на напредък. Разполагаме с оперативен капацитет, с експерти, провеждат се конференции на равнището на Европол по темата. Но очевидно трябва да постигнем по-голям напредък, трябва да се подобри запознатостта с проблема госпожа Маковей. не, път бих искала да ви благодаря за поздравленията. Няколко думи за бюджета. Бюджета му, вида, в който е представен в момента, е дефицитен и така предложеният бюджет ще се отрази на някои текущи дейности. Така, например, изпращането на гостуващи служители в хотспотовете или в горещите точки. Предвижда се с проект на коригиращ бюджет за 2018 година допълнителни 5 милиона за 2018 година за платформите за декриптиране, като тези средства не са предвидени отново в, за бюджета за 2019 година, така че не можем да гарантираме, че тези платформи за декриптиране ще продължат да функционират. Също така, през 2018 година бяха назначени 36 нови служителя и временно назначени допълнителни 8 служители, като едновременно с това има и други разходи, свързани с седалището на Европол. Увеличават се нуждите ни в различни области. Непрестанно чувам, че имаме нужда от повече Европол, а не от по-малко Европол, че Европол е нужен за да подкрепя разследването в различните държави членки. Има призиви за подкрепа за разбиване на мрежите за трафик на хора. Също така подпомагаме увеличаващ се брой правоприлагащи услуги агенции и при държавите държавите членки все повече се заинтересуват страни, които искат да работят съвместно с нас. Например, митническите служби все по-често искат да работят с Европол, създават центрове за свръзка и искат да споделят повече информация с Европол. Увеличава се броя на операциите, които осъществяваме. Ето защо трябва да определяме приоритети на подкрепата, която оказваме на държавите членки. Участваме в много важни и много чувствителни разследвания, като разследванията, които споменах в Малта и в Словакия. И е възможно за бъдеще да получаваме си повече искания за такъв вид подкрепа. Случаваме се върху аналитичната подкрепа, т.е. подкрепата с анализ, като държавите членки не винаги могат да изготвят нужните анализи, имат нужда от оперативна помощ разузнаването и оперативната съвместимост също се нуждаят от увеличаване на средствата. Имаме нужда също така да разработим и нови услуги, като а, техника и технологии в областта на съдебната експертиза, които са в някои случаи прекалено скъпи за държавите членки. Така също през февруари тази година беше одобрен проект бюджета на управителния съвет на Европол и ако не отговорим с точните финансови средства на тези искания, ще има проблеми с проверките на втора линия на горещите точки. Също така ще има проблеми с разработването на нови инструменти и техники за установяване на престъпната дейност в тъмния страна на интернет. Знаем, че има много голямо, големи нужди в тази област и много малко служители, които работят по темата. Също така се предвижда достъп до данните на Европол, как достъп за хиляди разследващи служители на правоохранителните агенции на държавите членки. Искаме да разработим също така и оперативно съвместими технологии за обработване на данните, свързани с пътуванията, което ще ни позволи да подобрим контрола на външните граници на Европейския Европейския съюз. Предвижда се също така автоматизиране на кръстосаното съпоставяне на данни, като искаме да не се губи допълнително средства и време за този вид проверки. Също така подкрепяме държавите членки за сваляне на незаконно токсично съдържание от интернет, а също така подкрепяме и мрежата Атласа, именно мрежата на специализираните служби на различните държави членки и Европол беше помолена да се заеме с координацията на тази мрежа. Разбира се, можем да го направим, но за света ще са ни нужни допълнителни средства трябва, както вече споменах, да подобрим усилията за борба с прането на пари, с финансирането на тероризма, чрез подобряване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и правоохранителните органи и също така Европол трябва да се превърне в хъб за научно-изследователска дейност в областта на правоприлагането и казвам с други думи, ние трябва да бъдем новатори и трябва да можем да сме запознати с различните инструменти на пазара, какво е на разположение на престъпниците и как правоохранителите трябва да отговорят на тези инструменти. Ако всяка държава членка трябва да извършва тази дейност сама, това ще се окаже почти невъзможно. Много ви благодаря, госпожо Депо. Струва ми се, че чухме много изчерпателни отговори на всички ваши въпроси. Okay. Yes. Would you, yes, of was course. just a pause, or it was? No, no. Yeah. I can uh, give an answer. Okay, to please go ahead. Yeah. Indeed, uh, the performances of Europol in the field. Uh... Резултатите на Европол по отношение на разследванията в държавите членки са резултати, които се определят от мандата ни. В началото съвсем не бе лесно да се приема действията на персонала на Европол. Трябваше да имаме специално назначено лице, което да отговаря за проблемите в и трябва да бъде лице за връзка с компетентните органи на Словакия. Вече имаме голям напредък. Нашите служители могат да се явяват в съда и да дават свидетелски показания. Така че по отношение на изпълнение на правилата, съдебните органи ще трябва да се произнесат. Виждам, че на 11 юли има заседание на вашата комисия, така че моите служители ще ви представят подробна информация за разследванията. По отношение обаче на телефона не сме разследвали случая в Словакия. Specific... А относно трите по-специфични въпроса, доколкото разбирам, разполагам с още само две минути. Ще ви представя отговор писменно на въпроса на господин Дюпре. Бих искала да кажа благодаря ви за въпроса. Ако нямате нищо против и на вас ще отговоря писменно. Заповядайте. Аз имах и втори въпрос за обмена на информацията и проблемите с върховенството на закона в някои държави членки. Всички знаем кои държави членки имаме предвид. Може ли да отговорите писменно и на този мой въпрос? Отговор да, ще ви предоставя писмен отговор. Добре, сега мисля, че покрихме всички въпроси. Тези, на които не бе отговорено, ще бъдат отговорено писменно. извинявам се, обърках се преди малко. Мислих, че госпожа Дебол е приключила с изказването си. Вашата агенция има подкрепа на комисията Либе ние е, ще направим така, че да е ефективна работата ви, да разполагате с необходимите средства. Благодаря ви на добър час и успешен мандат. Good colleagues. Now we can move to point number five. Колеги, преминаваме към точка 5. Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния. Премахване на проверките по вътрешните сухопътни и морски въздушни граници. Скъпи колеги, на базата на искане на социалистите и демократите през април координаторите на Либе решиха да изготвят доклад по собственост на становище във връзка с пълното прилагане на спредбите на достиженията на правото Шенген в България и Румъния. Като докладчик бих искал да ви напомня, че вече 7 години България и Румъния изпълняват всички изисквания, за да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. Решението на съвета обаче е блокирано. България и Румъния в момента носят пълна отговорност като държави членки на Шенген, но европейските граждани все още не могат да се ползват от свободното движение в и от тези държави. И двете държави значително допринасят за сигурността на шенгенското пространство, като опазват външните граници на Съюза. Също Същевременно обаче те се държат извън шенгенското пространство по чисто политически причини. Нека ви напомня, че нашия парламент и многократно изразява твърдата си позиция в това отношение. Обсъждали сме въпроса в пленарна зала, както и в рамките на годишния доклад, прият през май за функционирането на шенгенското пространство. Многократно парламента се е произнасял по въпроса. Целта на този доклад по собствена инициатива е да се потвърди, да се доразвие Тезата, според която съвета трябва да приеме незабавно решение във връзка с пълноправното ам, присъединяване на България и Румъния в шенгенското пространство и премахване на проверките по вътрешните сухопътни морски и въздушни граници. А, нека да ви разкажа с няколко думи какво се случи. 2010 година съвета изготви предложение за пълен достъп до шенгенското пространство на тези две държави, но след това нямаше съгласие в съвета. Полското председателство през 2011 година направи компромисно предложение за така наречения а, двоетапен достъп. Първо да се премахнат гра, проверките по морските и въздушни граници, а след това да се премахнат и проверките по вътрешните сухопътни такива, но дори тези решения не бяха взети, което е неприемливо на равнище ЕС. Този двоетапен подход за България и Румъния, според мен, няма правно основание и съдържа редица рискове. Може да се стигне до въвеждане на нови условия, които допълнително да забавят премахването на проверките по вътрешните сухопътни морски и въздушни граници, могат да продължат економическото бреме върху тези две държави, могат да създадат условия и за липса на достатъчен достъп до информация между членовете на Шенген и не членовете на Шенген. Това може да се превърне в прецедент. Ето защо парламента трябва да се Парламента трябва да поддържа тезата, според което трябва да се използва модела, който вече е утвърден по отношение на членството в Шенген. В противен случай може да се стигне до отрицателни политически, социални и економически последствия не само за двете държави, които са обект на доклада, но и за целият Европейски съюз. Колеги, съвсем наскоро бе прият годишния доклад за функционирането на шенгенското пространство. Там се разгледа някои от слабостите на шенгенското пространство, както и последните развития в това това отношение. Предлагам измененията, които се внасят, да вземат предвид специфичния обхват на този доклад по собствена инициатива, който има за цел да разгледа разпоредбите за България и Румъния. 20 юли, както вече казах, е крайният срок за внасяне на изменения. Сега нека да чуем докладчиците в сянка, които искат да вземат думата. Thank you, Chair. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Подкрепям всичко, което казахте. Не защото през всички тези години парламента поддържаше тази си позиция, както правилно посочихте, но и защото парламентът е прав. Ние сме прави. Има няколко причини България и Румъния да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. Първата причина е, че, те, че трябва да се следват правилата. Създали сме правила, по смисъл на които всяка държава членка, която изпълнява условията, трябва да а, бъде пълноправен член на шенгенското пространство. техническите екипи с пълно единодушие по това време установиха, че и двете държави изпълняват условията. И в съвета, и в парламент. Ако искаме да следваме правилата, то тогава трябва да направим така, че тези, които изпълняват условията да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. А тези, които не ги изпълняват, трябва да бъдат наказани. Следващата причина е следващата. Иска ли ни се или не, факт е, че непълноправното членство на, в шенгенското пространство кара гражданите на тези две държави да се чувстват като граждани втора класа тъй като те не могат е, да се ползват от същите права като останалите европейски граждани. Говорим за европейско гражданство, това означава, че всички граждани трябва да имат едни и същи права. И на следващо място, господин председател, ако позволите, ако ме попитате какво бихме могли да си извлечем като полука от случилото се, бих отговорил – че а, научихме, че вземането на решение с единодушие е опасно, защото по този начин гражданите се превръщат в жертви на политически цели. Трябва да се борим за европейски подход в това отношение. След влизането в сила на Лисабонския договор – този подход трябва да се прилага в много области. Ние сме в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. което изисква мнозинство в съвета, а не единодушие. Но в този конкретен случай решението трябва да се вземе с единодушие. Това не е добро решение. Резултатът от това е, че 7 години по-късно ние продължаваме да обсъждаме същата тема. Благодаря, госпожа Вержа. Merci, Благодаря, господин председател и господин докладчик. Ще бъда кратка. Споделям изцяло казаното от вас, както и това, което каза господин Коелю. За нашата група няма никаква причина България и Румъния да не бъдат пълноправни членове на шенгенското пространство. Както казахте, и двете държави изпълняват правните изисквания, блокажа е на чисто политически няма никакво правно основание за подобно изискване, както вече чухме. Още повече, че се отлага премахването на проверките по вътрешните сухопътни граници, а това най-директно засяга европейските граждани. Това поражда от тях чувство за несправедливост. Чувство за несправедливост сред трансграничните работници и българските и румънските граждани. Каква по-добра рецепта от тази за засилването на евроскептицизма? Благодаря ви за това, че толкова отрано ни представихте предложенията си за изменения. Ние от наша страна няма да внасяме изменения, защото няма какво повече да добавим към това, което вече така добре сте казал. Thank you very much. Mr. Ademov, you are next. Господин Адемов. Благодаря, господин председател. Поздравявам Ви за този доклад и изцяло Ви подкрепям. Това е поредният опит да принудим Съвета да вземе решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. В Европейския съюз говорим за справедливост, за равноправие, за солидарност – но в случая с неприемането на България и Румъния в Шенген се проявява абсолютна несправедливост и липса на всякаква солидарност с България и Румъния, които от 2011 г. са изпълнили критериите, но до ден днешен са извън това пространство. Бих казал и нещо по-силно – това е унизително отношение към тези две страни. Говорим в Европейския съюз за спазване принципа за върховенството на закона и даже се започна наказателна процедура срещу някои страни, но в същото време някои страни – членки на Съюза, си позволяват да погазват и нарушават собствените си приети правила. За какво върховенство на закона говорим тогава? Защо, след като са ясно определени критериите за приемане в Шенген, България и Румъния все още са извън това пространство? И въпреки това някои страни членки сега поставят допълнителни критерии към България и Румъния и говорят за двуетапен подход при приемането на страните членки. Първо по въздушни и морски граници, после по сухопътни граници. На това му се казва двоен стандарт. И проявяването на такъв двоен стандарт вътре в Съюза не помага Европейският съюз да бъде по-сплотен и единен. Това е лоша практика, която се която е в полза на евроскептицизма и на националистите. Така че очаквам Съветът да престане да прилага двойните критерии за тези две страни и да ги приеме незабавно в Шенген и силно се надявам отношението към Хърватска да не бъде същото, когато изпълни условията. Благодаря Ви. Благодаря, господин Адемов. Мистер Пицула. Господин Пицула. След това госпожа Макове. I would like shortly благодаря. Искам да ви поздравя за чудесния доклад. Очевидно е, че в Европейския съюз свободното движение е едно от най-големите постижения, което сега става залог на заселването на границите – това се прави, за да се компенсират недостатъците в други политически области, като общата система за обежище и реформата на Дъблин. Единственият начин, по който можем да защитим своето постижение, е да засилим липсващите звена в политиката. Искам да ви благодаря, че сте включили и Харватска във вашия доклад. Ние успешно предлагаме си схемата за по Шенген 6 от миналата година – и използваме европейските средства, за да се подготвим съответно за присъединяване към Шенген. Въпрос на седмици и месеци е да бъдат изпълнени останалите няколко критерии. И накрая не е приемливо да има частично приемане само пълноправно приемане, пълно приемане въз основа на изпълнените критерии на заслугите е правилният път за засилване на шенгенското пространство, съответно и на проекта за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря госпожа Макове и след това госпожа Хисменова. Благодаря. Ще се изкаже на матерния си език, румънски. Да, процесът на оценка за България и Румъния е приключен в контекста на присъединяването им към Шенген. Това е потвърдено и от съвета през 2018. Комисията и парламента също потвърдиха през 2017 и 2018, че има техническа готовност за присъединяване на България и Румъния към шенгенското пространство. Също на 2 юли 2018 бе публикувано решение за премахване на последните пречки пред приемането на шенгенско законодателство в България и Румъния. Като това ще влезе в сила през август 2018. Аз бях докладчик по становището за премахване на последните пречки при прилагането на общото законодателство в България и Румъния, разбира се, искам бъл, моята страна да стане член на Шенген, но искам да направя следната забележка. Комисията никога не е обвързвала членството на България и Румъния с механизма за сътрудничество и проверка в тези две държави. По същия начин не трябва да обвързваме механизма за сътрудничество и проверка с членството в Шенген. Този механизъм ще продължи да се прилага, докато не бъдат изпълнени критериите и условията, визирани в него. Казвам това, защото в Румъния има много ожесточена битка ежедневно срещу корупцията. И това е може би един нежелан ефект от успешната работа срещу корупцията. Тази сутрин ръководителя на отдел за борба с корупцията подаде оставка, защото е давала интервюта в Euronews и BBC, че институцията работи добре, управлението е добро и така нататък. В крайна сметка става въпрос за политическо решение, защото политици, политиците в управляващ тата партия не искат вече да бъдат проверявани. При тези обстоятелства нуждаем от механизъм за проверка и сътрудничество и очакваме с нетърпение следващия доклад по този механизъм. Благодаря, госпожа Хисменова. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за работата по този доклад. Както спомена и господин Коелю, от 2011 година откакто България и Румъния изпълниха критериите за прием в Шенгенското пространство, датират и нашите усилия за присъединяването на двете страни. Несправедливото отношение към страната ни от толкова години ме мотивира да аплодирам всеки следващ ход, с който продължаваме да отстояваме правото си и да премахваме пречките които са и без това в нарушение на правилата на Съюза. Впрочем Европейският парламент винаги е заемал ясната и твърда позиция, че правилата следва да са еднакви за всички и аз благодаря на всички колеги за европейското поведение и за подкрепата, която получихме от тях. И тъй като аргументите против членството ни са само политически, днес на фона на големия политически проблем на Европа с миграцията държа да отбележа, че България доставя на европейците сигурност чрез грижата за част от външните граници на Съюза. Страната е реорганизирала основно своите системи за управление на границите, инвестирайки значително в осигуряването на граничната сигурност. Усилията ни са подсилени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Освен това, ако границите между България Гърция, Румъния, Унгария бъдат премахнати вследствие от приемането ни в Шенген, ще може да бъдат прехвърлени ресурси от тях там, където действително има нужда от повече усилия. Надявам се този доклад да е сигнал към гражданите на България и на Румъния за категоричното ни несъгласие че продължават да подлежат на паспортна проверка, а на определени места в Европа и на повторна багажна проверка за сигурност, че са третирани различно от останалите европейски граждани. Изключително важен е и въпросът за стойността на липсващия Шенген, за пропуснатите ползи за европейските граждани, бизнес и икономика. Проучване на Европейската парламентарна изследователска служба от 2016 г. оцени, че разходите, свързани с повторното въвеждане на граничен контрол в рамките на Шенген, биха могли да достигнат до 20 милиарда евро като еднократни разходи и между 2 и 4 милиарда евро като годишни оперативни разходи. Време е да бъде проучено и посочено колко струва всяка година на европейската икономика липсата на политическа воля и бездействието на Съвета по отдавна необходимото приемане на двете страни в Шенген you very much, Ms. The last speaker is Mr. Pavel. Благодаря ви, думата е господин Павел. Те, Благодаря, господин председател. Първо искам да ви поздравя за доклада и да благодаря на колегите от комисията Либе, на колегите от Европейския парламент, които винаги са подкрепили присъединяването на България и Румъния към Шенген. Много важно е да предадем посланието и на съвета, за да се сложи край на тази несправедливост прямо нашите граждани. Както основателно казахте, двете страни са изпълнени всички технически критерии. Още преди 7 години ние сме инвестирали държавни средства на България и Румъния, за да осигурим сигурност по външните граници на Европейския съюз. Факта, е, че решението не е взето в съвета по правосъдие и вътрешни работи е злоупотреба с власт. Тази злоупотреба с власт се наказва с лишаване от свобода в Румъния, защото госпожа Макове засегна темата за корупцията. Това означава, че трябва също така да се спазва и европейското право. Не трябва да се затваряме очите пред е, злоупотребата, която се случва в съвета. Трябва да се предприемат съответните мерки Европейския парламент да излезе с категорична позиция по въпроса. И така, колеги, моля ви да не внасяте изменения по доклада, които да позволят двоетапно присъединяване към шенгенското пространство. Нека да не приемаме нови технически критерии за присъединяването на тези две държави към Шенген. Това не е нормално. Смятам, че и не е европейско. Няма да казвам нищо за отстраняването от длъжност на ръководителя на службата за борба с корупцията, но тъй като темата бе повдигната, искам да кажа, че причините са изложени на 35 страници. Има тайни протоколи, които са фалшифицирани от служители в системата на правосъдието и те нарушават всеки един от принципите на правовата държава. Така че не четете статиите в е, Евронюс. Прокурора е отстрелян от длъжност заради нередности, които не биха се търпяли и тук. Съжалявам се, че сега ще трябваше да се спра на тази тема. Благодаря на колегите за изразената подкрепа, за основната насока и съдържанието на този доклад. Както много често казва господин Коелю, Шенген е част от решението, а не от проблема. И съм напълно съгласен с него. Благодаря ви за оказаната подкрепа, за да дадем още едно категорично послание от името на Европейския парламент. И както почета госпожа Маковей, Комисията никога не е обвързвала механизма за сътрудничество и проверка с присъединението към Шенген. Само, че действителността е различна. Наскоро чух един министр-председател в пленарното заседание на Европейския парламент да каже нещо, което е меко казано наистина. Той каза, сделката си е сделка. България и Румъния трябва да изпълнят е, критериите по механизма за проверка и сътрудничество за станат членове на Шенген, което не е така и напълно не съответства на действителността. Пулката е, че ако искаме да има доверие в Европейския съюз, то неговите собствени решения и правила трябва да бъдат изпълнявани от неговите ръководители в е, съвета, и комисията, и парламента още повече, че имат много ясна позиция по този въпрос. Благодаря, госпожо Макове, и заповядайте. Съвсем накратко подкрепям доклада. Искам България и Румъния да станат членове на Шенген. Това го твърди от години. Но не трябва да го обвързваме с механизма за сътрудничество и проверка. Това е. И ако има проблеми с корупцията в България и Румъния, това е още по-така. Така че аз подкрепям присъединяването на България и Румъния към Шенген без връзка с механизма за сътрудничество и проверка. Мисля, че сме на едно мнение по въпроса. Механизма за сътрудничество и проверка и CVM не трябва да се обвързват. Просто казах, че някои и председатели правят тази връзка. Господин Коелю, съвсем накратко, за мен няма проблем да се обвързва оценката на корупцията с критериите по Шенген. Ако това се прави за всички държави членки. Обаче не бива това да се прави само за някои държави членки и да забравим за всички останали. Благодаря. Да, това е съвсем справедлив подход. През е, септември, колкото може се може по-рано, докладча сянка ще обсъдят измененията. Крайният срок за измененията е 20 юли. Благодаря. А сега пристъпваме към шеста точка. Гостите не са тук. Ако могат, дойдат отпред.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

Colleagues, I think we can start. Колеги, ако обичате да започваме. Виждам, че има голям интерес към двамата министри от австрийското председателство. Искам да приветствам сърдечно с добре дошъл господин Хермарт Кикъл, който е на път в залата федерален министр на вътрешните работи на Австрия и господин Йозеф Мозер, федерален министр по конституционните въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието. Радвам се, че сте тук сред нас в Брюксел днес, за да представите приоритетите на австрийското председателство на съвета на Европейския съюз в правосъдието и вътрешните работи. Австрийското председателство се състои в решаващ момент за Европейския съюз. Ние сме на края на мандатите на парламента и на комисията и може да се предположи, че това е председателство на последната надежда, за да бъдат взети решения. Либе носи голяма отговорност, направи така, че добрите намерения по някои от най-належащите въпроси за европейските граждани няма да останат само на думи. Очакванията към парламента са по-високи от всякога. Австрийското председателство има възможност да увенчае с резултати тежката работа, свършена в тази комисия през последните 4 години. Доколкото разбирам, мотото на председателството е Европа, която закриля. Този приоритет е пряко свързан и с работата на нашата комисия. Искам да подчертая обаче, че основната ключова дума тук е Европа, която закриля, а не по-отделно държави членки, което е много модерна тенденция днес. Надявам се, че това ще е линията, която ще следва и председателството. Както много добре знаят министрите, през последните месеци сме свидетели на съществен напредък по сигурността, управлението на миграцията, оперативна съвместимост на информационните системи на Европейския съюз. Единността и решителността в съвета. Добре дошли. са необходими и в други области на политиката, най-вече пакета за убежищата, където те първа трябва да се постигнат конкретни резултати. За съжаление, преди две седмици се стигна до там, че ръководителите на държавите членки на Съюза трябваше лично да пренапишат продукта на месеци тежка работа и в съвета, и в нашата комисия. Искам да припомня, че според мнозинството от депутатите, досиетата по пакета за убежището са взаимно свързани – ето защо искам да чуя вашата гледна точка за това, което е прието на последния Европейски съвет и предстоящите стъпки. Дали смятате, че трябва да се запазва това, което вече е постигнато или сте готови да запазите подхода, на който почива пакета? Колегите от Австрийското председателство предлагам, че разбират мащабите на предизвикателството пред нас – Относно практическата организация на дискусията, първо, министрите ще имат думата за експозе, 10 минути на изказване и след това предстои дискусия. Редица колеги заявиха желание. Първо думата ще получат координаторите, след това и другите депутати. Предлагам депутатите, които вземат думата, да се ограничат до 2 минути в изказванията си. И така, господин Кикел, заповядайте. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е чест да бъда тук да представя приоритетите на австрийското председателство – в сферата на вътрешната сигурност. Радвам се, че след това ще проведем дискусия с вас. Аз гледам на вас като на партньори. Сътрудничеството с Европейския парламент е нещо много важно за мен. Затова вече и в миналото съм установявал контакти с евродепутати – Експертите ми също поддържат активна връзка с парламента. Както знаете, Австрия сега е за трети път председател на съвета. Някой казва, че нямаме много опит като председател, но разбира се, някой казва, че парен каша духа. Всичко зависи от обстоятелствата, в които се развива едно пред председателство. А обстоятелствата са доста сложни, според мен. На първо място, липсата на доверие. Това е един от проблемите, пред които сме изправени. Много европейски граждани губят доверието си в европейски институции заради кризата с миграцията и еврокризата, предстоящия Брексит и тежките финансови преговори. Така че Много неща са изложени на карта в момента и ние си даваме сметка каква е отговорността, която носим. Парламента, съвета и комисията трябва да следват единен подход по тези важни въпроси. За мен ние сме изправени пред едно съществено предизвикателство. Светлината на миграционната криза през 2015 много граждани в Европейския съюз останаха с впечатлението, че има липса на контрол сред политическия елит и сред европейските институции, което води до загуба на доверие в нашата способност да действаме и да се справим с кризата. Затова и смятаме, че сме изложени на заплаха от крайните терористични движения и организираната престъпност. На фона на тези нови предизвикателства трябва да направим всичко възможно, за да възвърнем доверието на гражданите в нас и да го засилим. На фона на това, според нас, е много важно да се постави акцент върху въпросите, по които хората чакат решение от нас, съвсем основателно. Ние искаме да поставим акцент върху нещата, които засягат най-много хората – ето защо всичкото предизвикателство прие мотото Европа, която закриля. Защото сигурността е много важен, важна потребност за хората. И тук ние ще поставим акцент върху 6 основни области. Дами и господа, много се радвам на заключението на Европейския съвет от 29 юни, които са много важни за изпълнението на приоритетните мерки. В тях са положени крайъгълни камъни, към които сме се стремили от дълго време за бъдещата европейска система за защита. Европейския съвет според мен е започна един процес на промяна на парадигмата в сферата на обежището и миграцията. Какво означава промяна на парадигмата? На първо място промяна при разпределението на квотите и бремето, тежестта, защитата на границите и разбиване на механизмите на трафикантите, засилване на сътрудничество с трети държави. Смятам, че сега ще е по-лесно да изпълняваме вътрешните аспекти на убежището и миграцията. Промяната в парадигмата, която бе задействана от Европейския съвет, се наблюдава и що се отнася до маршрутите на миграцията. Също така трябва да се засили дейността на Frontex като пазител на границата. Ролята на Frontex при връщането на незаконни мигранти и сътрудничеството след държави е много важна. Ето защо трябва да се разширят правомощията и финансовото обезпечаване за Frontex. Като председател на Европейския съвет и като държава членка смятаме, че е много важно да се запази шенгенското пространство. Но ако има неконтролируеми движения в Европейския съюз, които засягат сигурността за гражданите, смятаме, че трябва да може да се възвърне граничния контрол вътре в Европейския съюз. Като председател на Европейския съвет искаме да се възвърне шенгенското пространство след подобни мерки, колкото се може по-скоро. Нуждаем се от една стабилна система за убежището. Промяната в парадигмата трябва да бъде отразена и в тази област. Относно Дъблен и общата система за убежище, аз гледам на тези две неща като на неразривно свързани теми. Трябва да сме, видим и напредък по опазването на външните граници, а също и вътрешните аспекти. Също така и нова дефиниция на понятието солидарност и отговорност. Трябва да направим всичко възможно, за да може държавните и правителствени ръководители да получат информация за напредък през октомври, но това зависи от усилията на всички ни, на вас и на нас и от тясното сътрудничество по изпълнение на нормативните изисквания. Ние искаме да се спре екстремизма, тероризма и да се борим с първопричините за радикализацията. Ето защо трябва да отстояваме европейските ценности, правото на свобода. Трябва да се борим срещу антисемитизма и да защитяваме еврейските институции и структури. Искам да спомена за Министерската конференция за ценностите, върховенството на закона и сигурността, която ще се проведе на 6 7 ноември 2018 в Виена. Ние ще поканим и представител на Европейския парламент на тази конференция. Относно борбата с организираната престъпност, нуждаем се от засилено полицейско сътрудничество. Трябва да се използват по-ефикасно и съществуващите инструменти – много важен елемент за председателството е изпълнението на европейската политика и европейския политически цикъл. Борбата срещу организираната престъпност до 2020 трябва да намерим връзката между организираната престъпност и тероризма. Това е много важен въпрос. Друга ключова предпоставка за Съюза на сигурността е защита на външните граници, наказателно преследване и осигуряване на своевременна информация за служителите. Продължението на Комисията за оперативна съвместимост на базите данни трябва да бъде най-накрая изпълнено. Трябва да запълваме и пропуските в информацията, колкото се може по-бързо – за да подобрим ефективността на базите данни. Също така, винаги е важно да се считат и, зачитат и правата за непрекосновеност на личните данни. Тук е много важно да имаме пълно сътрудничество с Европейския парламент. Надяваме се до края на годината да се постигне политическо споразумение. Също така, нуждаем се от ясно сътрудничество с нашите съседи, страните на происход и транзитните държави. Това е много важно. Трябва да се задълбочи сътрудничеството с Западните Балкани. И тези страни трябва да спазват европейските стандарти. Също така трябва да работим и с Африка. Нуждаем се от един комплексен подход към обежището и миграцията, от партньорство и устойчивост. Ще има министерска конференция посветена на този въпрос на 13 и 14 септември в Виена. Трябва да се засили политиката за връщане, което трябва да се основава на сътрудничество. Новия визов кодекс също трябва да отчете и въпроса за реадмисията и връщането. Дами и господа, както виждате, предстои ни много работа. Ние искаме да положим основите за едно по-добро европейско бъдеще. Там, където има желание и воля, има и начин. Ние имаме волята, желанието. Надявам се, че и имате воля и желание. Надявам се, че ще се намери и средството за постигане на напредък. Благодаря. Мисмо моса, имате думата. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията Либе, вече голяма част от програмата на Ското председателство беше представена. Председателят също спомена големите очаквания от нашето председателство в навечерието на европейските избори. Очевидно е, че ако обединим усилията си в съвета, комисията и парламента ще успеем да приключим започнатите досиета и то успешно. Преди да се спра на конкретните досиета, бих е, искала да направя няколко принципни уточнения. Както спомена колегата Кикъл, пред нас стоят много големи предизвикателства и трябва да сме на висотата на това, което ни очаква. Трябва да защитим прекрасният проект за мир, който всички защитаваме. И както всички знаем, Трябва да разрешим възможно най-бързо проблемите, за да отговорим на очакванията на нашите граждани. Могат ли ви уверя, че австрийското председателство ще поеме ангажимент за разрешаване на конкретните проблеми. Австрийското председателство ще поема ангажимента да работи в тясно сътрудничество с всички приятелски настроени сили в Европейския съюз за постигане на успех. но не е достатъчно да се работи само на европейско равнище. Във всеки един момент трябва да се търси най-подходящото равнище за предприемане на нужните мерки. Ето защо смятам, че трябва във всеки момент да се спазва принципа на субсидиарност и смятам, че Европейския съюз би следвало да се съсредоточи върху ограничен брой области и да насочи цялото си внимание към тях. Мисля, че по този начин най-добре ще можем да гарантираме по-добро сътрудничество в областта на полицейското на полицейското сътрудничество, демното сътрудничество, но ще успеем да подобрим и сътрудничеството с трети съседния на страни. Принципът тя значи по-малко и повече е, ефикасност на работата, но не значи и по-малко Европа, дори напротив. Принципът на субсидиарност предполага увеличаване на приемането на европейското равнище от страна на гражданите, така че смятаме, че по-добро прилагане на принципа субсидиарност ще допринесе за борбата с евроскептицизма като цяло. Те са основните ни области. На първо място е сигурността. Мотото на нашето председателство е Европа, Европа която закриля. И правилно отбелязахте, че нашето мото е не отделните държави членки за закрилят, а Европа за криля. Смятам, че по този начин най-добре ще отговорим на очакванията на нашите граждани, ще подобрим и стандартите за върховенство на закона, чрез по-ефикасна борба с тероризм и организираната престъпност, чрез подобряване на съдебното сътрудничество, както в наказателната, така и в гражданските производства. За мен е много важно в областта на наказателното право да има напредък и се радвам, че по време на българското председателство постигнахме споразумение по важните досиета, свързани с наказателните преследвания на, на прането на пари, И също така е много важно да се приеме, да се гарантира пълното взаимно приемане на решенията от наказателните производства на другите държави членки. По всички тези досията трябва да намери възможно най-бързо съгласие тук в парламента. Съвета свърши вече отлична работа и мога само да ви призова да проявите дух на компромис, за да може Австрия да допринесе за подобряване на, на сигурността в Европейския като цяло. Знам, че има разминаване в подхода на съвета представители на парламента в някои отношения, не смятам, че тези разминавания би трябвало да ни възпрепятства да постигнем общите си цели. Общият ни подход би следвало да бъде подобряване на полицейското сътрудничество и гарантиране на възможно добри условия за работа на полицейските съдебни служби. Доверието в правосъдната система е от първостепенно значение и то може да се гарантира само чрез ефикасно и справедливо съдебно производство. И смятам, че с малко повече добра воля от всички страни тристранните преговори могат да се вършат успешно и предвиждам за месец октомври приемане на досетата от тази област в съвета ПВРМ. Директивата за борба с изма... злопотребите също трябва да е сред основните ни приоритети. Този законодателен акт ни дава възможност да се справим с някои актуални предизвикателства, свързани с напредъка на новите технологии. Тук, разбира се, става дума за криптовалутите, онлайн плащанията и други альтернативни платежни системи, които често се използват от организираната престъпност и терористичните организации. Друг важен за нас въпрос е Злопирането на самоличност и кражбата на лични данни за целите на тези злопотреби. Важно е да съпъстваме напредъка на новите технологии с адекватна правна рамка и за целта трябва да завършим възможно най-бързо и работата си по досието за електронните доказателства. Това е много важно за нас и по време на неформалният съвет ПВР в Инспур, който ще се проведе на 13 юли, възнамеряваме да разгледаме въпроса за потенциалният конфликт на интереси. Смятаме, че в случаите, когато операторът е извън Европейският, създадещ извън Европейския съюз, но предоставя услуги в една или повече държави членки на Съюза, съответният оператор трябва да спазва правните разпоредби на съответните държави членки. През октомври се предвижда и ориентировачен дебат по темата и дори възнамеряваме да дадем общите си насоки през месец декември. Втората на област за австрийското председателство е подобряване на економическото положение в Европа, в честност чрез подкрепа подкрепа за електронната търговия, електронната економика в Европейския съюз. Знам, че за целта трябва да се гарантира по-добър достъп на европейските потребители до електронни услуги в рамките на целия Европейския съюз. Целта ни е да модернизираме правната рамка на договорното право и в частност на договорното право в електронната сфера. Искаме да подобрим сътрудничеството и с съседните страни, като каза колегата, и в частност страните от Западните Балкани. И сме предвидили събитие, посветено на този въпрос в рамките на съвета ПВР. По-конкретно бихме искали да насърчим страните от Западните Балкани да положат повече усилия за гарантиране независимостта на съдебната система. И в крайни изказването си бих искала да се върна един конкретен въпрос. Както вече казах, преди малко, сътрудничеството може да се подобри само когато е на лице взаимно доверие в върховенството на закона във всички държави членки. За целта ни са ни нужни основните рамки на това сътрудничество. а за света трябва да има много строги стандарти за гарантиране върховенството на закона и да се налице нужните инструменти и средства. Така, например, Европейската заповед за арест може да функционира адекватно само когато издаващата тази Европейска заповед държава членка е сигурна, че всички останали държави членки ще спазят разпоредбите на инструмента. И така, много работа ни чака. Ще излезем пред, с конкретно предложение и по тази тема на срещане с неофициалният съвет ПВР в Инсбрук на 13 юли. Ще продължим да работим заедно с партньорите ни, с партньорите ни от президентското трио е, България и Естония. Ще продължим тясното сътрудничество и с Европейския парламент. Имаме много големи амбиции за взаимно сътрудничество с вас. Убеден съм, че можем да намерим общи решения и мисля, че дължим на гражданите си да положим всички усилия да защитим техните интереси, да гарантираме тяхната сигурност и безопасност. Не бива да пренебрегваме потребностите на гражданите ни. Трябва да работим заедно, за да се превърне Европа в една по-сигурна зона. Благодаря ви. Благодаря ви, господа министри, за изложенията. Дълъг е списъка на колегите от Европейски парламент, които искат да ви зададат въпроси. И, както вече казах, ще започнем с координаторите на политическите групи или други членове на парламента, които заместват отсъстващите координатори. Започваме с господин Бекер от името на НП. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, господа министри, за представянето на програмата на австрийското председателство. Имам два въпроса. По един въпрос за всеки от вас. Първо, напълно подкрепям идеята за промяна на парадигма, която спомена министър Кикъл. Това е една идея, която се ползва с голяма подкрепа в цяла Европа. Което ме навежда е на извода, че загубата на доверие в политиката не засяга само европейските институции. Трябва да споменем тук и разногласията между държавите членки. И а, този контекст ни кара да търсим истинска промяна в парадигмата, както казахте, и тази ваша идея много ме радва. Имам конкретен въпрос за това как ще изглеждат предложените центрове за прием на мигрантите или тези платформи. Мнозина от нас продължава да се питат къде трябва да се внасят молбите за убежище. А мисля, че Мога да ви задам и въпроса как възнамерявате да постигнете нужното ни души между държавите членки за вземане на подобно решение. Вторият ми въпрос е свързан с предложението за въвеждане на хуманитарна виза, която се обсъжда в момента в Европейския парламент, за да се избегне опасността хората да попаднат в ръцете на каналджиите при прекусяването на Средиземно море. Какво мислите по въпроса и смятате ли да работите по тази тема? Следващият ми въпрос е насочен към е, господин министър Мозък. Благодаря му за ангажимента поет за спазването на принципа на субсидиарност. Действително Европа се нуждае от по-добро по прилагане на този принцип. Въпросът ми към вас е как възнамерявате да работите по досието за непрекъсновеността на личния живот в електронното пространство? Знаете, че общият регламент защита на данните вече е в сила и се опасяваме да не се пренатовари изискванията в, по отношение на електронното пространство. Следващият ми въпрос е свързан с предстоящите тристранни срещи. Всъщност приключите наскоро тристранни срещи за директивата за пране на пари. Господин Вайден Хорза от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа министри, мисля, че днес целта не е да се правят оценки на вътрешната австрийска политика. Днес основната ни цел е да направим оценка на това в каква степен Австрия може да повлияе на европейският законодателен процес. Председателствата следват едно след друго и винаги природите се търлят на преди председателството и след председателството. Имам два въпроса. Първият е господин Кикъл. Какво смятате за хартата за основните права и нейното прилагане като се има предвид, че съдилищата би следвало да вземат решение възоснова на хартата. Следващият ми въпрос е свързан с пакета за общата система за обежище. Както вече каза за председателя преди нас, става въпрос за един пакет и ние, възна, ние възнамеряваме да настояваме процеса да тече по този начин, т.е. всички предложения да се смятат като част от един общ пакет. Трябва да сложим край на нападките и критиките, че Европа не функционира достатъчно ефикасно. Ние отдавна вече внасохме нашето предложение, дадохме го на съвета, а съвета го отхвърля. Ето защо ние настояваме Австрия да се заеме много сериозно с въпроса и да постигне единна позиция на съвета по пакета. Следващия въпрос е към господин министър Мозър. Докладчик съм по регламента на Европейския парламент и съвета за програмата за правосъдие. Въпросът ми към вас е какви са приоритетите на австрийското председателство за подобряване на трансграничното сътрудничество? И също така бих искал да се присъединя към въпроса на колегата Бекер и да потвърдя, че за нас е много важно преговорите по досието за неприкосновеността на личните данни в електронното пространство да бъде завършено по време на австрийското председателство. Общият регламент е много важен, но не липсва един елемент и той е именно свързан с e-privacy. Госпожа Грисбек има думето от името на АУДЕ. Благодаря ви, господа министри. На няколко пъти в е, изказванията си и двамата повторихте, е, че австрийското председателство е под мотото на Европа, която закриля. Но идеята се закрила, обхваща идеята се закрила на ценностите. Ангелика ще каже няколко думи за общите приоритети на АОД. Аз бих искала да обърна внимание на резолюцията пред от Европейския парламент, посветена на правата на децата и в частност на правата на децата мигранти. Резолюция, която беше приета от Европейския парламент и в частност от интергрупата за правата на децата. Ето защо бих искала австрийското председателство по време на тези 6 месеца посветени на закрилата, пак повтарям, мотото на вашето председателство е Европа, която закрила. Трябва да се припомним, може би, че децата мигранти трябва да се е, настаняват в центрове, за, като предвиждат адекватна им закрила, а не центрове за задържане. Децата винаги трябва да се смятат за особено уязвими и този факт трябва да се взема предвид във всяко едно решение, което ги засяга. Винаги трябва да се взема предвид върховенството на интереса на детето. Например, определяне на попечител в рамките на 5 дни след пристигане на детето и е, специални мерки за защита на децата във всички е, горещи точки и центрове за настаняване на непълнолетни и малолетни лица. Предпо... предвижда но нужно също така да се ограни нужната психологическа подкрепа на децата, които са били жертва на насилие. Трябва да се обърне внимание и на правото до, на здравна грижи и образование. Или казвам с други думи, всяко едно дете има нужда от едни и същи, една и съща закрила, независимо дали е граждан на Европейския съюз или дете-мигрант. Надявам се, че ще можем да работим заедно с председателство в името на тази Европа, която закриля. Благодаря ви. Чуя с Аргентини има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Първо, върховенството на закона. Наскоро съвета по ПВР направи обмен на мнения с Полша по отношение на намерението на комисията да задейства процедура по член 7. Питам се дали бихте могли да ни кажете кога ще се проведе следващия разговор и какво целите с него. Комисията започна производството през декември 2017 година срещу Полша, така че е крайно време да бъдат предприяти мерки. предполагам, че съвета вече е приключил с разследването си. И така, на второ място, във връзка с убежищата и миграцията. На срещата на върха преди две седмици се говореше за необходимостта от постигане на консенсус по Дъблин. Бихте ли могъл да ни кажете, ако това е пътят ни напред, то тогава каква ще е ролята на Европейския парламент? Ако трябва да се търси консенсус сред държавите членки, това означава, че Европейския парламент остава на страна при бъдещите дебати. А вече от няколко години преговаряме по, това, по този въпрос. На следващо място с българското председателство бяхме оговорили няколко тристранни срещи, а след това решихме, че Корепер е отложил някой от тях. Вие ще помогнете ли е, да запазим резултата, до който стигнахме с българското председателство? Относно разпределението на мигранти, 44 човека са били преселени от Италия, никой от Гърция. Ще се придържате ли към цифрите които бяха договорени по отношение на разпределението на мигрантите. Ще покажете ли, че солидарността е единствения път напред по отношение на намирането на европейско решение на проблема с миграцията или по-скоро на политическата криза в това отношение? И накрая, господин председател, регионалните платформи за дезамбаркиране. Какво възнамерява да направи австрийското председателство в това отношение? Господин Ернст. Госпожа Ернст, извинете. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е към а, господин Кикъл, министъра на вътрешните работи. Вие преди малко възхвалявахте решенията на последния съвет в областта на миграцията. В това предложение се предлага трети държави да бъдат насърчавани да изграждат приемни центрове на тяхна територия. Нямаме обаче положителен отговор от страна на никоя трета държава. Как възнамерявате е да насърчавате тогава тези трети държави да създават подобни приемни центрове? На следващо място доброволното приемане на бежанци от държави членки. Казва се, че ако желаят, държавите членки могат да създадат такива приемни центрове. Смятате ли, че този доброволчески характер на решението ще доведе до конкретен резултат? Какво е вашето виждане? На трето място. В момента с Германия се обсъжда въпросът за Хорт Зехофър. Председателят на вашата партия заяви, че не може да намери решение на проблема с убежищата. Какво ще кажете вие по отношение на транзитните центрове? Какво ще кажете за отказа на Италия? На следващо място пакета за убежището. По време на българското председателство в рамките на тристранната среща се постигна определен резултат и сега изведнъж всичко бива замразено. Какво възнамерявате да правите вие в това отношение? Относно Дъблин, като председатели на съвета на Европейския съюз, ще направите ли така, че Дъблин 4 да изиграе своята роля. В Дъблин 4 трябва да бъдат отчетени интересите на търсещите обежище, да се включи социалното измерение – Трябва да се отхвърли и принципа, според който първата държава на влизане носи отговорност за даването на обежище на съответното лице. Какво ще кажете с Дъблин 4? Благодаря, господин Бони. Благодаря ви за уводните думи, за представянето на приоритетите. Харесва ми, че комбинирате някои въпроси, свързани и важни за сигурността и за гражданите. Свързвате това с върховенството на закона. Няколко въпроса имам. Първо, какво ще направите във връзка с връщането на върховенството на закона в някои държави членки? в Качеството ви на председатели на Европейския съюз. Аз съм от Полша. Знаете, че има процедура по член 7 срещу Полша. Тук не обсъждаме обаче само това производство – питам как да стане така, че върховенството на закона да бъде по-лесно разбираемо и да накараме правителствата да го прилагат. Как да стане това, като същевременно искаме новодошли на европейския континент, мигранти, които също да спазват това върховенство на закона. На следващо място и прайва си, който вече бе споменат. По време на българското председателство нямаше тристранна среща по темата. Така че приканвам вашето председателство да започне обсъждане на темата. Приветствам казаното от вас, а именно, че е необходимо да създадем добра основа за поверителност от една страна, но пък от друга страна – трябва да се създадат и необходимите фактори за иновации. Това са двата ми въпроса. Благодаря, господин Зилстра. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много, господин Кикъл и господин Мозер, за вашите презентации. Новото австрийско правителство вече успя да предложи лесни, но ефективни решения на някои от идеите, които предлагаха Комисията Германия и Франция. Новото австрийско правителство предприе някои мерки, които са важни за европейското благо австрийския канцлер прие някои много важни решения. Вие, господин Кикъл, прокарахте някои промени в кодекса за чужденците относно някои разпоредби за телефонното следене за да може да се знае местонахождението на мигрантите и така нататък. Аз имам два въпроса към вас, господин Кикъл. Ще продължите ли да защитавате инициативите на ФПЕ e на европейско равнище? А именно, когато някой е отишъл на почивка в друга държава, да не се твърди, че той е избягал от държавата на происход. На следващо място бих искал да попитам дали австрийското председателство ще може да въведе устойчива реформа на европейската система за убежище. Според мен, споделянето на тежестта трябва да бъде доброволно. Благодаря. Господин Кикъл, вие започнахте с думите, че в Европа има мигрантска криза. Това съвсем не е моето усещане, защото ако погледнем цифрите, ще видим, че мигрантите непрекъснато намаляват – за сметка на това пак можем да кажем, че в Европа има политическа криза. Защото в Европа все, има все повече политически партии, които се възползват от това положение, за да твърдят, че има криза. Ще бъда честен. Нуждаем се от промяна на парадигмата. Но ако тази промяна на парадигмата означава изграждане на приемни центрове извън Европа, то тогава, уверявам ви, трудно ще стигнете до компромис с Европейския парламент. Нямаме нужда от затваряне на границите, от изграждане на стени. Нямаме повече нужда от отричане на реалността в областта на политиката на убежища. Вие нищо не казахте за интеграцията. Явно изобщо не ви е хрумнало, че интеграцията е важен инструмент в политиката в областта на миграцията на Европа. На следващо място. От години Европейския парламент приема различни резолюции. Те се изпращат до съвета, но е, последствия няма. С тях нищо не се случва. И аз бих искал да попитам. И вие ли ще продължите да говорите за затваряне на пристанища, на граници? При положение, че нито веднъж не употребихте думата интеграция. Това са мерките, от които се нуждаем. Изобщо не виждам как при тези условия вие ще постигнете единодушие в съвет. Благодаря, господин Здеховски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господа министри, за вашите презентации. Няма да повтарям въпросите, които вече бяха задавани. Ще се спра на нещо по-различно. А именно процедурата в областта на убежищата, която ще се провежда извън територията на Европейския съюз. Бих искал да попитам, има ли някакъв напредък в преговорите с държави като Албания, или пък държавите от Северна Африка. Смятате ли, че тези държави са склонни да изградят, макар и временни центрове, за да може там да се прилагат процедурите по даване на убежище? На следващо място, тази процедура няма ли да изиграе ефекта на лоста, т.е. да докара още повече хора към нас, хора, които просто ще искат да си опитат късмета. Пресметнали ли сте правните последствия от подобно решение? А, и ако такова решение се вземе, държавите членки ще трябва ли е, да приемат това, което предлагате? Председателят изчитам списъка на ораторите. Мис Спинели, мис Млинар, мистер Кюстер, мис Гомес, мис Бьорк, Ярока. Am I missing someone? Пропускам ли някого? And Anybody else? Има ли някой друг желаящ да се запише? Добре, ще се добавя и аз в списъка на края. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Това не е само формалност, а и въпрос на добра воля. Комисията Либе наистина желая успех на ротационното председателство на Европейския съюз. Винаги сме го правили и ще го направим и с австрийското председателство. Австрийското председателство поема поста в решителен момент за Европейския парламент. Остава ни само една година, че дори по-малко от година – Е, вашето председателство е последното пълно председателство преди следващите избори през 2019 година. Факт е, че са обезпокоителни резултатите е, по темите, по които работим в комисията Либе. Надяваме се, че вие ще ни помогнете да подобрим тези резултати. Много от дълго време съвета блокира всичко. Той не желая да приеме, че след като Лисабонския договор влезе в сила, Европейския парламент се превърна в съзаконодател на равни нога с съвета. Тук не говорим вече само за съвета. Той не е единственият законодател. В залата не стои вече само съвета, а и ние от Европейския парламент. Внимателно изслушахме всяка ваша дума. И а, вие поставихте акцента върху сигурността. Сигурност, сигурност и сигурност. И а, това се твърдеше в съвета. Оперативна съвместимост, т.е. да се знае кой влиза, кой прекусява границите на Европейския съюз. Ние в Европейския парламент обаче прилагаме по-алтернативен подход, който наричаме холистичен – Тоест, ние отдаваме значение на солидарността, на споделената отговорност, на проявата на уважение и на спазване на човешките права на всяко едно лице, на всеки един мигрант, на всяко едно лице търсещо убежище, отдаваме голямо значение – и на законодателните досиета, по които все още не е взето решение в съвета. Бих искал да ви обърна внимание е, на нещо много важно. Вие може да се проявите в това отношение и да направите така, че да има резултат по тези досиета. Едно досие, по което съм докладчик, а именно визовия кодекс – въпрос, по който работим от две години и не напредваме. Искаме да има резултат. Искаме да се стигне до компромис с съвета. Много ви моля, направете всичко, което е необходимо да се стигне до компромис с Европейския парламент, за да може да приключим работата по това досие преди края на мандата. Имам въпроси към министъра на правосъдието, който подчерта значението на взаимното доверие и взаимното признаване в рамките на съдебното сътрудничество. Взаимното доверие, взаимното признаване направо се сриват през последните години. Много примери има в това отношение. Европейската заповед за арест – която не обслужва целта си. В това отношение трябва да има и дела, а не само думи. Трябва да се върне взаимното доверие и взаимното признаване в областта на съдебното сътрудничество. Това е много важно и за висящите производства по смисъла на член 7 а именно производствата срещу Полша и Унгария, които са напълно основателни. Благодаря ви. Колеги, от сега нататък ще използвам този мощен инструмент, за да ви напомням да се вписвате в времето. Госпожа Спинели. Грация, президенте. Е- Благодаря, господин председател. господин министър Кикел. Опасявам се, че не съм убедена в тази промяна на парадигмата, която предлагате. И не мисля, че и парламентът ще бъде убеден. Това е промяна на парадигмата, която ни отдалечава от принципа за разпределение на отговорностите, интеграцията и поставя акцента единствено върху контрола на границите – и предефиниране на понятието солидарност, както казахте. И така, въпросът ми касае три основни елемента, свързани с промяната в парадигмата. Те са не само проблемни, но и нереализуеми. На първо място тези платформи в трети държави – повечето северноафрикански държави вече казаха не на тези платформи. Е за какво сътрудничество говорим с тях? Няма никакъв ангажимент от страна на е, Европейския съюз за презаселването. Международната организация на труда, на миграцията и, цен... и Върховния комисар на бежанците казаха, че няма да приемат идеята за тези центрове, ако не бъдат спазени основните права. И на второ място транзитните центрове или по-скоро центровете за задържане. Те са извън териториални че те са по-лоши от Гуантанамо. Те са като лагер. И на последно място, отказа да се реформира Дъблин, както предлага парламента. Това е реформа, която се основава на предефиницията на солидарност, която върви заедно с вашата промяна в парадигмата. Та, какво възнамерявате да направите, за да защитите реформите, които се ползват с подкрепата на две трети от парламента? Как гледате на консенсуса, който трябва да се постигне? Защото консенсуса е единодушие. А единодушието означава да заличите предложението на парламента. Искате ли да го оставите на страна изобщо това предложение? Благодаря, госпожа Минар. Благодаря за представенето, господа министри. И двамата в уводните си слова правилно подчертахте, че искате сътрудничество с Европейския парламент. На всички ни е ясно, че Европейския съюз като такъв почива на сътрудничество и готовност за компромиси. Определено може да разчитате на сътрудничество от наша страна, когато, както подчертахте в началото, то почива на европейските ценности, а именно основните права, демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в широк списък. смисъл, мисля, че много малко говорихте по тази тема. Европа, която закриля, трябва да почива на тези принципи. Като либерал, как, е, и както казаха моите колеги, за мен това са ценности, които са краягален камък за нас трите досиета от пакета за обежищата? Как ще подходите по тях? Години се работи по тях, много компромис е постигнат, много работа е вложена и в крайна сметка сме изправени пред факта, че съвета блокира работата по тези досиета. Това е конкретно към господин Кикел. Как вашето председателство ще се справи с този проблем? Това е въпрос, който много засяга гражданите. Те искат това. Те искат европейско решение. Господин Мозер, един въпрос към вас. Правилно отбелязахте, че това е много важна тема. за двойното гражданство. Как ще подходите по въпроса с, с хората, които имат двойно гражданство, за да няма дискриминация? Следващия оратор. Благодаря. Значи, ще бъда откровен. Много се притеснявам, че Европейския съюз няма да се справи с основните права, демокрацията и така нататък. Тези центрове извън Европейския съюз просто се отдалечават от европейските ценности. Играем се с идеята хората да се връщат в африканските държави, да бъдат държани в лагери, да бъдат изнасилвани, измъчвани. Това е в разрез с основните права, на които държи Европейския съюз. Сега имаме политическа криза с мигрантите и беженците и трябва да видим как да се реши въпроса. Във връзка с миграцията, човек остава с впечатлението, че тя е обвързана с тероризма и престъпленията. Само, че хората, които напускат заради война, гражданска война, не са непременно терористи ми се струва, че вие искате да ги изтикате извън обществото, там където няма зачитане на правата на човека. Вие просто насаждате една среда срещу тези хора, които пристигат тук. Та искам да ви попитам каква е вашата стратегия за борба с тероризма в Европейския съюз. На следващо място хуманитарната катастрофа в Средиземно море. Хиляди хора загинаха там и тази година включително мъже, жени, деца, които се давят. Каква е вашата стратегия? Нищо не казахте по въпроса. Как смятате да се преодолее тази хуманитарна трагедия? И накрая оставам с впечатление, че държавите членки обръщат внимание на факта, че Организациите, които спасяват е, хората от отдаване, действат неправомерно. Мисля, че това трябва да спре. Трябва да спре да се криминализира дейността на тези организации. Трябва да се осигурят безопасни места, където да се дебаркират е, спасените хора господин Юри и като Зунта също поискаха думата и с е, това приключвам възможността за повече заявки. Госпожа Гомес има думата. Споделям с колегите притеснението, че пред нас няма миграционна криза, а политическа криза. Държавите забравят не само за основната солидарност, но и за основните принципи на международното право и полуките от най-тъмните страници на нашата история, като обмислят идеята за отворени платформи за задържане на беженци и мигранти извън Европа, като обмислят създаването на центрове за задържане на беженци в Европа и като криминализират НПО-тата, даже и папата наскоро посочат, че това е нечовешко и срамно. Въпросът ми към вас, господин министър Кикъл, е каква е тая Европа, която ще закриля при условие, че няма безопасни пътища за мигранти, които да идват тук? Вие ще продължавате да подпомагате трафикантите, защото като няма безопасни пътища, това подхранва бизнеса на трафикантите. И на второ място, коя е тая Европа, дето закриля при условие, че държавите членки не отдават приоритетно значение – на реформата за ДДС, която сега според комисията генерира 15 милиарда годишно за организираната престъпност, включително терористичните организации, като Ал-Кайда и ИДИЛ. Ще направите ли така, че да се запълни този пропуск и да мобилизираме собствени ресурси на Съюза, да не позволяваме те да отиват в ръцете на терористи и престъпници? Ще поискате ли съвета да се бори срещу прането на пари. С богатите мигранти май няма проблем. В Австрия има програма да се дава гражданство на инвеститори, ако се инвестират поне 2 милиона евро минимум. Е, ще ни кажете ли колко лица са получили австрийско гражданство в замяна на инвестиции на стойност 2 милиона евро през последните години? И хората и роднините им, които са дошли с тях заедно. Ние знаем, че Австрия е страна на криптократите, според нас. Е, каква ще е тази Европа, Европа на гражданите или на криптократите? Говоря за граждани от Европа, от Балканите, от Кремъл. Мога да ви цитирам имената, които са намерили безопасно убежище в Австрия. Има много хора, които се притесняват от тази промяна в парадигмата, за която споменахте. Мисля, че трябва да проявим солидарност към беженците. Трябва да има достоен прием, издирвателни спасителни мисии. Това е промяната в парадигмата, от която се нуждаем. Трябва да има и презаселване. И както знаете, искаме системата да е хуманна, Европейския съюз да поеме общата отговорност, да помага и на третите държави с проблемите им в областта на бежанците. Относно регионалните платформи за дебаркиране на спасени лица, ние не подкрепяме тази идея. И имам конкретен въпрос австрийското председателство. Ще включи ли презаселването като част от тези регионални платформи за дебаркиране? Ако е така, просто Европейския парламент няма как да подкрепи тези платформи. Благодаря, господин Павел. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господа министри. Искам да повдигна няколко въпроса, по които, за съжаление, вие нищо не казахте. В началото на вашето изказване казахте, че партньорството е важно. Говорихте за опазване на границите. Моята държава Румъния и нашия съсед България – имат дълга външна граница за опазване. Това не е най-лесната граница за опазване. Имаме Украина, Черноморието, Турция. Мисля, че работа, която е свършена е много добра и това е отчетено от програмата при оценките по Шенген. Румъния и България се вършат много добре работата в тази област. Но не сме пък членове на Шенген. Какво мислите? Това ще се случи ли? Ясно е, че през юли няма да стане, но през октомври, ноември, декември ще се стане ли? Какво трябва да направим? За да може най-накрая да получим правото на членство в Шенген. На второ място, и двете държави имат механизъм за проверка и сътрудничество. Има и ясни 12 цели, които трябва да се изпълнят. За Румъния са 12, за България не знам колко съм. Те трябва да бъдат изпълнени до есента. Ако ги изпълним, ще имаме ли сигурност, поне от ваша страна, че ще бъде преустановен този механизъм? И в крайна сметка, ако ще остане този механизъм, той трябва да се прилага всичките 28 държави членки. Ако ние изпълним препоръките до октомври, ще се премахне този механизъм за проверка и сътрудничество до декември. На второ място, предефинирането на солидарността е много интересно. Искам да науча повече по въпроса. Благодаря, госпожа Ярока. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, господин Кикел и господин Мозер, благодаря ви, че споделихте вашите амбициозни планове. С удоволствие слушаме и господин Курц в пленарна зала миналата седмица. Мисля, че ви предстоят много важни моменти в преговорите. Успех, както казахте, тероризма и корупцията са въпроси, на които трябва да се обърне сериозно внимание. Като заместник-председател за Балканите в парламента, искам да ви обърна внимание по един от десете, въпроса за Либе, мрежата за радикализацията, много добро средство за повишаване на информираността. Това е много важно, но няма да отидете далеч, ако не разберете за радикализацията сред най-бедните европейски граждани. Има 100 милиона европейски граждани, които са все още бедни. По време на предишната многодишна финансова рамка имахме стратегия за ромите. Сега вашето председателство може да осигури по-големи мащаби на тази програма – не само защото радикализацията се ражда в бедност, а и защото имаме второ и трето поколение млади хора, които все още не са доволни. Този проект ще е много важен. Остават още няколко години средства по сегашната многодишна финансова рамка – ако се разкриват повече работни места, ще намали радикализацията. Още повече сега се ползват с повече подкрепа по мълцинствата. В Комарно човек не може да си купи билет за влака на унгарски. Така че Използвайте посланието на парламента по въпроса за младсинствата през последните години, за да може да изградите една стабилна стратегия за борба срещу бедността с силен елемент, свързан с младсинствата. Благодаря ви, че на заседанието с Украина споменахте и за убийствата в Украина на членове от е, младсинството Орома. Следващия оратор Благодаря. Благодаря ви за присъствието в Европейския парламент. С интерес изслушахме вашето изказване. Също внимателно изслушахме и канцлера Курц в Страсбург. Вие споменахте, че мотото е Европа, която закриля. Трябва да се зачитат и различията. Ние работим и по различията, включително и политическите различия. Не трябва да отчитаме някои различия. Ето защо тук вие може да изиграете много важна роля в съвета. И да разгледате начина по който се третира нашата държава. Производството срещу Полша, но не само Полша, и срещу Унгария. Унгарците са обект на критики само заради това, че опазват европейските граници. И нашата страна винаги е в кръстосен огън. Искам вашето председателство да изиграе една конструктивна, роля, за да бъдат изгладени напреженията. Не мисля, че трябва да се подхранва този антигонизъм. Моята държава, Полша, ще трябва да изчака решението преди да представи забележки. Относно върховенството на закона, трябва да видим как функционира всичко. Трябва внимателно и търпеливо да изчакаме да видим какво ще е решението. Трябва да видим каква е ролята на съвета на Европа Нека да изчакаме резултатите, решението. Знам, че в началото на миграционната криза съвета взе решение за борба с първопричините на злото. А сега като че ли всичко опира само до трафика, трафикантите. Притесняват ме събитията в съвета, Надявам се, че австрийското председателство ще отчете инструментите между държавите за подобряване на положението. Е, Благодаря, господин председател. Добре дошли на министрите. Беше много интересно да чуем вашето изказване и плановете ви за идните 6 месеца. Имам голямо доверие във вас. Очаквам с нетърпение да видим как ще се работи по тези въпроси. Казахте, че това е Европа, която закриля. Аз съм от Швеция и смятам, че е човешко право човек да се чувства сигурен за собствената си държава. Не знам обаче дали това е вече така, защото в Швеция сме свидетели на ефекта от грешките – Имаме изолиране, незаконни оръжия, изнасилвания, застрелвания, престрелки. Хората не се чувстват сигурни в Швеция и се радвам, че тази тема е на дневен ред. Също така, според вас, какви са пречките пред опазването на външните граници? Тук визирам незаконните оръжия, които идват в Европа. Съжалявам се, Съжалявам, но има много шум. Може ли да запазите тишина? Какво мислите по този въпрос? Какъв мандат ще получи Фронтекс? Година наред бюджета за Фронтекс се увеличава. Но по-голямата част от него отива за спасителни и издирвателни мисии – мисля, че веднъж за винаги трябва да гарантираме сигурността на всички тези хора, които се давят в Средиземно море. Това е ужасно. Трябва да се направи нещо по въпроса. Трябва да има и центрове за обежище на жертвите на мъчения и на изнасилвания. ОНЕ трябва да помогне в това отношение. Как сте решили този въпрос в... Руис, В Австралия, каза ораторката. Gracias. Eh, a mí me ha resultado... Думата има госпожа Благодаря ви. Ами, трябва да ви кажа, че вашето изказване беше доста объркващо. От една страна твърдите, че искате да защитите европейските ценности и правата на човека. А правата на човека, ако не се лъжа, са универсални. А и какво значи тази промяна на парадигмата, за която ни говорите? Че правата на човека се прилагат само за европейските граждани, тези, които могат да си купят златна виза, така ли? Ако така възприемате вие правата на човека, ще загубим ние своите ценности и европейските ще загуби своята роля на световно равнище. Питам се, дали Либия ви вдъхнови за тази промяна на парадигмата? Ако е такъв случаят, да, действително правата на човека и достоинството явно се прилага само за някои. Като представители на съвета, като представител на съвета, не ви ли притесняват данните за удавилите се в Средиземно море? Броят на хората, които са върнати обратно в Либия, се е удвоил, въпреки всички знаем какво се случва с мигрантите там, са жертва на е, мъчения, убийства, изнасилвания. Либия ли ви вдъхнови в избора ви? Както виждате, господин министър, правени ви бяха много въпроси, много са очакванията от, към вашето председателство за постигане на конкретни резултати преди европейските е, избори. Както виждате, много са различни мненията тук в Европейският е, парламент. Ние сме много разнообразен на парламент, но едновременно с това тук мисля ли успяхме да обединим усилията си, за да изготвим един пакет за обещата, който действително е единен е-пакет се ползва с подкрепата на целият парламент, така че по-голяма част от въпросите бяха зададени именно с този, за този пакет, който трябва да гарантира повече сигурност на европейските граждани, времено с това ще ни позволи да спазим международните ни ангажименти. Имам и още един допълващ въпрос, който отчасти беше зададен и от господин Павел. Преди да се присъедините към нас, обсъдихме доклада, за който ще бъде гласуван тук в Европейския парламент, посветен на присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Седем години след като двете страни изпълниха всички критерии за членство в шенгенското пространство, съветът все още не е взел решението за това присъединяване. Възнамерявате ли да поставите този въпрос на съвета и то въпросът за пълноправно членство в шенгенското пространство, а не частично? Благодаря ви. Имате думата. Слушаме ви с внимание. Уважаеми господин председател, дами и господа членове на Европейския парламент, искрено ви благодаря за всички зададени въпроси. Държа преди всичко да уточня, че казаното госпожа Нибля за правата на човек и правовата държава е тема, която много вълнува австрийското председателство и мен самият. Бях председател на съдебна, на Сметната палата в Австрия и мога да ви кажа, че винаги съм държал на върховенството на закона и на правосъдието. Така че ви благодаря за въпросите, благодаря ви за това, че толкова много държите на върховенството на закона и на взаимното признаване на съдебните решения. За нас също те са много важни. Те са основните приоритети на австрийското председателство. На 12-13 юли ще се проведе първият неофициален съвет ПВР и на този съвет ще включим точка, посветена на състоянието, свързано с върховенството на закона. Така че ще видим какво може да направим, за да подобрим взаимното доверие, което е в основата на взаимното признаване на съдебни решения. Разбира се, че европейската, искаме Европейската заповед за държане да е, функционира добре. Искаме да бъде ефикасна новосъздадената Европейска прокуратура. Искаме ефикасно се борим срещу отвличането на деца. За нас приоритети и въпроси досетата за електронните доказателства и неприкосновеността на личното пространство, на, на личните данни в електронното пространство. Това са нашите приоритети и имам нужда от вашата подкрепа, за да постигнем успех по тях. Всъщност ние искаме да водим искрен диалог с вас. Искаме да построим мостове. И в този смисъл би следвало да се разглеждат и усилията, които ще положим след 12 юли. На следващият официален съвет по ПВР ще организираме ново заседание с Европейската комисия, посветено на върховенството на закона и правовата държава. Ще се срещнем и с страните от източното партньорство и заедно с страните от Западните Балкани също ще обсъдим въпроса за върховенството на закона. Целта ни е до края на годината, т.е. до последното заседание, ръководят нашето председателство, да изследвам с заключение на съвета, в, които като отново да поставим на първо място притесненията си върховенството на закона. По отношение на, Поло, на Полша, държа да отбележа, че се проведе на 26 юни изслушване посветено на върховенството на, на закон и правата държава в Полша. И в рамките на това изслушване заместник председателят на Европейската комисия Тимерманс заяви, че все още има сериозни безпокойства, свързани с нарушаване на принципите на правовата държава в Польша и мога да ви уверя, че още през септември ще се върнем на тази тема, разбира се, с, с сътрудничеството на Европейската комисия или с подкрепата на правната служба на съвета. Целта ни е заедно да постигнем диалога, към който се стремим. Целта ни е да постигнем истинско върховенство на закона във всички държави членки. Не бива да забравяме, че близо 10 държави членки призоваха за продължаване на този диалог и този диалог, между другото, не засяга само Полша и Унгария. Мисля, че всеки трябва да погледне към собствената си държава и да види как може да се подобри върховенството на закона в неговата държава. Това е и основната ни цел като австрийско председателство. Господин Лопес Агилар заяви, че трябва да се постигнат конкретни резултати. Да, това въжи за съвета, но въжи и за Европейския парламент. Ако всички искаме заедно Европа да напредне, може, мога само да си позволя да ви призова да приключим работа по текущите досиета възможно най-скоро. Всички искаме една Европа, която да гарантира повече сигурност и съответно повече доверие. Например, по досието за електронни доказателства имаме нужда от дух на компромис, както в съвета, така и в парламента. По въпроса за e-privacy, или неприкосновеността на личните данни в електронното пространство. Това е много важно за нас досие, но знаете, че в него има все още много висящи въпроси, като например условията за функционирането на бисквитките, меките, които се прилагат за онлайн медиите и онлайн платформите. Знаеш, някои държави членки настояват по-скоро за защита на личните данни, а други държави членки се интересуват повече от економическите ползи за предприятията. Така че в съвета има разногласия и немалко експерти твърдят, че все още не е приключила работа по това досие. Мога само да ви кажа, че ние ще продължаваме да работим по темата и следващото заседание на работната група на съвета ще се проведе още през месец юли. Неднократно беше споменати темата за изпирането на пари. Благодаря ви, че успяхте да приключите работа в рамките на тристранните преговори. Задалте ми въпроса е дали смятам, че инструментът ще бъде достатъчен. Мога само да ви кажа, че новата директива ще възпрепятства възможността да се избира най-благоразположената юрисдикция. И по този начин новоприятен законодателен акт ще подобри сътрудничеството между компетентните национални органи. Въвеждат се принципи за минимални санкции за присъдите за спиране на прави в рамките на наказателните производства. Разбира се, чака ни още много на работа по темата, въпреки че по постигнахме много успяхме да постигнем първата си цел и се надявам много скоро директивата да бъде приета от съвет още през месец октомври. Господин Вайнехолцер спомена програмата за правосъдие. Смятам, че в областта на правосъдието бяха прияти редица важни нови досиета, в частност създаването на Европейската прокуратура. Други законодателни актове в момента са в процес на транспониране. Ето защо смятам, че е важно да убедим съгражданите си колко е важно европейското законодателство и доброто му транспониране. За нас е важно европейските граждани да си дадат сметка за предимствата на европейското законодателство, като например затрудничеството между съдебните власти и в това отношение бихме искали да насърчим и доброто функциониране на трансграничните мрежи, като например трансграничната мрежа за професионално обучение на съдебните магистрати между държави членки. Предвидени са близо 350 милиона евро за такъв вид обучение, което е по-малко от предвидените в миналото средства. И ако искаме да подобрим състоянието на правата държава, ще трябва да доделим нужните средства и на програмата за правосъдие, която заслужава нашето внимание и ние ще й обърнем нужното внимание. Върховенството на закона е тема, която вече споменах и сред основните ни притеснения. Ами, досието за електронните доказателства е пряко свързано с а, тази тема. Трябва да дадем възможност на разследващите органи да разполагат с всичките им нужни данни, за да си свършат работа, да знаем, че правите на задържане непрестанно намаляват. Знаем, че все по-често производствата се осъществяват а, онлайн, затова е много важно всички елементи на комуникация да са на разположение на разследващите органи. Затова и трябва възможно най-бързо да приключим работа по досието за електронните доказателства. И тук ще спомена само набързо закон, законопроекта за Cloud Act на Съединените щати. Като трябва да че темата ще бъде разгледана още на неофициалния съвет ПВР на 12 и 13 юли. Целта ни е през месец октомври да можем да сезираме съвета и да дори да постигнем до приемане на заключение през месец декември. Искаме да приключим успешно работа по досието за електронните доказателства. Господин Лопес Агилуар и госпожа Млинер споменаха други мерки, които трябва да бъдат предприяти ние сме склонни към компромис. Става дума за въпроса за двойното гражданство и за пръстовите отпечатъци. Може да се постигне напредък и по това досие. На 3 юли вече проведохме разговори с засегнатите държави членки, за да обсъдим им възможността за постигане на компромис. На 18 юли е предвидено друго заседание, в рамките на което се надяваме да успеем да постигнем някакво компромисно решение. И от тази гледна точка смятаме, че ще можем да намерим споразумение и с Европейския парламент, е, за да може да се гарантира повече сигурност за правоприлагащите органи и в това отношение. В областта на правосъдието Европейско, австрийското председателство иска действително да обедини Европа. Ние сме убедени, че Европа има шанс само ако се санкционира всяко нарушаване на закона на всяко равнище и ние полагаме усилия да се гарантира върховенството на закона и се надявам, че ще можем да използваме пълноценно възможности за сътрудничество, за да защитим гражданите ни и техните интереси във всяко едно отношение. Благодаря ви, господин министр Кикъл, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, и аз на своя ред бих искал да благодаря на членовете на Европейският парламент за проявеният от тях интерес към програмата на Австрийското председателство. Благодаря ви и за многото критични въпроси. Разбира се, ние се не нуждаем и на консултивна критика, защото в някои области се стигна до застой и в някои, по някои досиета трябва да признаем, че избраният път няма да ни, да ни помогне да постигнем очакваните резултати. Но мисля, че нещо тук ни обединява всички и трябва да го заявим ясно в тази парламентарна комисия. Независимо каква е вашата позиция, знам, че всички искате най-доброто за Европа. Това е което ни обединява. Но и в най-добрите семейства понякога се стига до дебат. И ние трябва да проведем този дебат, кое е най-доброто за Европа, за да можем да я защитим. И мога да ви уверя, че Австрия ще продължава да играе своята роля на строител на мостове през следните 6 месеца. Но дори когато се опитваме да строим мост, все пак трябва да започнем от, от е, един бряг. Тоест, не смятате, че се опитвам да ви отправям упреци, но без да се отправим от единия бряг, няма как да построим моста до другия бряг. От някъде трябва да се започне. Бяха ми зададени много въпроси, ще отговоря на някой от тях много синтетично. Много въпроси бяха свързани с върховенството на закона и спазването на принципите на правовата държава. Разбира се, никой не поставя под въпрос върховенството на правата на човека и хартата за основните човешки права тъй като тя в най-голяма степен въплащава нашите ценности и в цялата си работа с държавите членки, но и с вас тук в Европейския парламент, преди всичко държим да опазим европейските ценности. Съдава се въпроса кой е най-големият грях по отношение на тези ценности? Кой е първородният грех по отношение на правата на човека? Ами, сега ми се, че по отношение на нашите ценности най-големият грях, първородният грях е, е смъртта на всички удавили се в Средиземно море. Смъртта на мигранти в Средиземно море е най-фрапиращото нарушаване на правата на човека. Ето защо в контекста на нашата преосмислене на парадигмата стигнахме до извода, че трябва да преразгледаме начинът по който управляваме предоставянето на право на обежище и управлението на миграцията, за да сложим край на трафика на хора и трафика на мигранти. Онези, които имат най-много нужда от нашата помощ, са мигрантите. Но не тези, е които могат да си позволят да платят на каналджиите и не самите каналджии, които са създали истински бизнес модел за сметка на страданието на хората. Това за мен е най-големият грях. Това трябва да избегнем на всяка цена и за това имаме нужда от промяна на парадигмата. Зададохте ми въпрос за платформите или центровете за настаняване в Африка. Тази идея не е на австрийското председателство. Това е задача, която ни беше поставена от Европейския съвет и нашата цел е да обмислим възможностите за създаване на подобен модел. Да, някои изкърсат за зъби и това е вярно, но историята показа, че моделите, моделът, който прилагаме към момента, не функционира достатъчно добре. И защо, в противен случай, защо нямаше да се водят днес разисквания. То защо е настъпил момента да се обмислят нови възможности и нови модели и именно това правим днес. И както казах, след няколко дни в Инсбрук ще се проведе първата неофициална среща на съвета ПВР и на този неофициален съвет за първи път конкретно ще обсъдим въпроса за платформите и е, конкретните информации, които ще съберем на този неофициален съвет, ще бъде основата за преговорите с други международни органи, като ВКБ на ООН, ЕАСО и други институции и ще видим как ще изглежда този модел. Не мога да разбера защо са толкова негативно настроени срещу този модел. Аз е, по природа съм оптимист. Не, когато ми казахте, че африканските държави вече са отхвърли този модел, ама те как пък могат да отхвърлят нещо, което изобщо не е предложено, което все още не съществува. Така че, моля ви, нека да не прибързваме, да вървим стъпка по стъпка и да видим до къде ще стигнем. Мисля, че достатъчно време отделих на въпроса ценностите. А, Дъблин. Нека да кажем няколко думи за реформата на Дъблин и за пакета за убежището. Дама си сметка колко е важен пакета. Дама си сметка колко е важно да се стигне до единна позиция, до ясно разпределение на правомощията. Но имаме нужда също така и от ефикасна система на контрол и стабилност за системата на убежище. Ето защо нашата цел е да постигнем напредък по пакета като цяло. И по темите, по, по които все още няма единна позиция в съвета, бихме искали да продължим като вземем отправна, като за отправна точка постигнатото от Българското председателство, което имаше много големи амбиции в това отношение. Така че ние ще продължим тяхната работа и ще се опитаме да преодолеем съществуващите все още блокажи. В днешният дебат много ми хареса интелектуалната честност. И когато говорим за Дъблин, отново трябва да заявим ясно, че ние изпълняваме мандат, който ни беше предоставен от Европейския съвет с души. И когато се говори за реформата на Дъблин, трябва да стане ясно, че ще се стигне до проблеми с задължаващия характер на преразпределянето. Именно този задължаващ характер винаги е бил повод за провал на реформата и затова смятам, че е време да правим малко върху интелектуална честност и да видим как можем да пре напишем определението за солидарност, защото солидарността има различни компоненти. Доскоро солидарността се свеждаше само до задължаващ характер на, на разпределяне на бремето, но има също така и други елементи, които могат да, да вземат, да бъдат предвид като участие в тази солидарност, като например солидарността като се проявява чрез защита на външните граници или по-активно участие е, при управлението на тези външни платформи за прием на мигрантите. По въпроса за преместването на мигранти или система за преместване, Австрия взе участие в програмата и почти изпълнихме квотата си. Липсва ни към момента още няколко бройки, за да изпълним поставените ни квоти, но честно казано, по отношение на кризата от 2015 година, Австрия изобщо няма от кого и за какво да бъде опреквана. И още няколко думи за тези нови платформи. Да, разбира се, че ще трябва държавите членки на Европейския съюз да поемат собствената си отговорност. Да се даде едноизмерно определение на солидарността не е достатъчно. Ще трябва да се даде да се вземат и предвид и други фактори, за да се стигне до една система на стимули, която да доведе до принципа, в който всеки е печеливщ. Беше споменато предложението на господин Зехофър. Въз основа на моите лични контакти с господин Зейховър мога да ви кажа, че в момента се водят преговори е, с... между Германия и страни, които носят отговорно за някои от групите бешанци. Все още се прилага регламентът от Дъблина, т.е. отговорност носят Гърция и Италия и преговорите се водят в момента между Германия и тези държави. Там са носите отговорности, в тази насока са насочени преговорите. А що се отнася до връщането на тези граждани, които са получили обежище, но се връщат в, в, в си по происход за вакансия, например. Към момента ще мога да кажа, но мога да ви кажа, че в, новия, в рамките на новото определение за ще се предвиждат разпоредби, които да доведат до отнема на статута на беженец, когато човек се върне в тази происход. И аз смятам, че това е добро предложение. Твърдите, че вече няма миграционна криза. Смятам, че това е прибързана оценка. При, на, на, припомняме някакси дебатът, който се водеше преди 2015 година. Онези, които се опитваха да предупредят, че в някои региони на света се случват нещо, което сигурно ще излезе извън контрол, на тези... никой не чу гласа на тези хора на времето. Приемавайки се, че са пророци, които искат да възцари повсеместна паника. Взеха участие на среща на върха с участието на комисаря Арамополос и представители на Западните Балкани, трябва да ви кажа, че там съвсем различно се гледа на въпроса за миграцията. И тук говорим само за един миграционен маршрут. Затова е много важно още от сега да започнем да предприемаме мерки за координация, за да не се стигне до излизане на положението извън контрол, както стана през 2015 година. е нужда от проактивна политика, не реактивна политика, което е добро само по себе си, а е по-добре да се опитаме да да вземем предпасни мерки, вместо да лекуваме там, където лечението вече е невъзможно. Uns muss das Gegenteil gelingen. Wir müssen die Pull-Faktoren nach Möglichkeit durchbrechen. Напротив, трябва да се е, сведат до минимум тези фактори и трябва да помислим как да помогнем на тези, които наистина заслужават нашата закрила. Много се говори за лишаване от свобода, за затвор. Правилата вече предвиждат възможност за лишаване от свобода в рамките на 4 седмици, за да може да се проведе необходимото разследване в рамките на процедурата по предоставяне на обежище. Това, разбира се, не означава, че хората ще бъдат хвърлени в затвора. Поне не така толкова аз правилата. Имаше въпрос за България, и Румъния и Шенгенското пространство. Бих искал да благодаря и на двете държави за огромните усилия, които полагат за опазването на външните ни граници. Но трябва да разберете, че е, това е позицията на съвета – Очакваме през октомври е, да впишем отново в дневния ред е, темата на съвета. Благодаря ви. Имах въпрос за прането на пари. Е, това е важен въпрос за гражданите, пък отговор не получих. Sagen, es war nur die Fülle der Zeit, weil jemand gesagt, gefragt hat, was wir gegen den Rechtsextremismus oder gegen den rechten Terror. Виждате ли, е, нямаме достатъчно време. Някой попита какво ще направим в рамките на борбата с тероризма. Е, тероризма обхваща е, всичко, което засяга хората. Всяка една заплаха се гледа в рамките на борбата с тероризма. А на въпроса ви за прането на пари, смятам, че е важно полицейските служители и съдебните служители да имат достъп до финансова информация. Много неща се правят в тази посока в момента. Наистина бихме искали да приключим работата по досиетата за прането на пари. Разчитам на Европейския парламент. Председателят, благодаря ви. Опитахте се добре да отговорите на всички въпроси, които ви бяха зададени. Сега обаче не е 2015 година, когато Европа не беше изцяло подготвена за наплива от хора, идващи от Сирия и за мигрантската вълна. Мисля, че много от участниците, които се включиха в дискусията, искаха да кажат, че Европа трябва да помогне на гражданите, да им даде ефективни решения. Поели сме ангажименти, включително и в международен план. И сега е удачният момент, защото сега положението е ясно – Напливът на хора в Италия намаля заради мерките предприяти от Европа и италианското правителство. 80, с 80% намаляха, намаля броя на хората, които дойдоха в Италия. Това показва, че в рамките на вашето председателство трябва да работим всички заедно в диалог. Виждате, че нашата Нашият парламент има твърди позиции в някои отношения. Благодаря ви. Now, we move to the last point. Колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Създаването на Европейска агенция по заедостта, точка 7 от дневния ред. Uh, Водещата комисия е комисията по заетост. Докладчикът на Либе е Емилиан Павел. Господин Павел, имате думата за да представите проектостановището си. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за предложението за създаване на Европейски орган по заетостта. Аз съм и член на комисията по заетост. Would you please keep uh, silence? Моля за малко тишина в залата. Моля тези от вас, които ни напускат, да ни напуснат тихичко, за да може да чуем какво има да ни каже докладчик. Заповядайте. Благодаря. Така казвах, че съм член и на комисията по заетост и в качеството си на такъв смятам, че становището е важно не само за мен, но и за парламентарните комисии. Трябва да има ефективно прилагане на трудовите права правила и правилата за социална сигурност в Европа. Трябва да се спазват и основните права, свободното движение на хора и на работници, притежателите на Европейска синя карта, вътрешно-корпоративните трансфери, пребиваващите дълго време на територията на определена държава членка, всички те са обхванати. Те трябва да могат да имат достъп до здравеопазване, до социално осигуряване, да не бъдат обект на дискриминация и така нататък. Друг важен аспект за мен е проблема с недекларирания труд. Предлагам изменение, в което да дадем ясна визия за борбата ни с недекларирания труд, който много често има трансгранично измерение и може да има сериозни последствия за работниците. Някои уязвими групи, като например граждани на трети държави, са, се подлагат особено често на експлоатация на недеклариран труд. Ето защо трябва да имаме европейска платформа, за да засилим сътрудничеството си в това отношение. Имаме решение от 2016 година, което ще ни помогне. Трябва да се засили европейското сътрудничество. По отношение на защитата на личните данни, общия регламент, той трябва да бъде спазван. В съответствие с правилата, трябва да се обработват пропорционално данните за отделните лица. Данните трябва да се използват за законни, напълно по законни основания. Комисията и Европейският орган трябва да се смятат за основните контролери на правилата в това отношение. И последното нещо, което искам да кажа, борбата с измамите Регламента на съвета за създаване на прокурорска служба има голямо значение в този случай, тъй като то ще ни позволи да се борим и с недекорирания труд. Благодаря, господин Павел. Трябва да ви съобщя, че ще имаме превод до 18.30 точно. Дали някой докладчиците в сянка иска да вземе думата? Слушай, Рока. Заповядайте, господин председател. Представлявам господин Шогор от НП. От негово име бих искал да благодаря на докладчика за работата му, не само за това, че е изготвил доклада, но и за добрата атмосфера на работа. Господин Шогор ще внесе някои изменения, както и други представители на нашата група. Основният набор от изменения ще бъде насочен към свободното движение на работната ръка. Както и вие казахте, правата трябва да се прилагат справедливо и ефективно. Трябва да се борим с злоупотребите, защото това е гаранция за доверието и за свободното движение. Ако съществуващото законодателство не се спазва, това означава, че ще има последствия върху уязвимите граждани и работодатели, ще се подкопае доверието в единния въпрос и това ще обслужи каузата на популистите, които ще искат все повече ограничения, които ще навредят на вътрешния пазар. Комисията в своето предложение признава, че мобилните работници много често са уязвими, тъй като не могат да се ползват с всичките си права. Господин Шогор засяга и някои по-специфични аспекти. Вие говорите за пречките и господин Шогор казва, че много трябва да се направи по отношение на пенсионното осигуряване, добавките, здравеопазването и така нататък. Има а, много граждани, които живеят по границата и които ежедневно я прекусяват, за да пазаруват в съседна а, държава. Ромите, гражданите на трети държави много често са обект на дискриминация на основание не само националност, но и на основание происход. Господин Шогор смята, че Европейския орган по заетостта представлява добър инструмент за запълването на пропуските в европейското законодателство. Той поставя акт акцента и върху аспектите, свързани с трафика на хора. Агенцията за основните права изготви доклад, който посочва, че има и други форми на експлоатация. не само върху селско-стопанските работници, но и сред строителните работници и а, детегледачките опер. Докладчикът прави добри препоръки в това отношение. И господин Шогор смята, че е добре да се задълбочат. Благодаря. Благодаря, госпожо Ярока. Някой друг? Господин Павел, искате ли да коментирате? Благодаря и аз живея в пограничен регион на 8 км от Унгария. Добре, чудесно. Много си допадаме. Крайен срок за внасяне на измененията 16 е юли 4 часа. И с това мисля, че изчерпахме дневния ред за днес след обяд. Благодаря ви. Приятна вечер.